Okay, ladies and gentlemen, we continue our... Госпожи и господа, продължаваме заседанието. Както ви обещахме, малко сме променили дневния ред. Сега преминаваме към шестата точка реформа на правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ економически интерес. Веднага давам думата на колегата Хъкмарк. Марк който е докладчик. Той е от нашата комисия. Заповядайте. Uh, uh, uh, Няма микрофон оратора. Thank you very much. My, my main message in the report... Благодаря много. Основното ми послание в доклада е, че трябва да правим разграничение между държавна помощ или субсидии, които са, правят услугите по-достъпни за отделния гражданин и от друга страна субсидирането на компаниите и операторите. И това е важно разграничение, защото обикновено онова, което искаме да постигнем е да гарантираме гражданите да получават възможно най-добрите услуги. Ние знаем, че услугите са нещо много важно и толкова по-важно е да имаме най-добрите услуги. Затова ние винаги подкрепяме разработването на по-ефтини и по-ефективни услуги. И разбира се, винаги има пречки пред това. Колкото повече можем да отворим вътрешния пазар за услугите, които днес са в рамките на услуги от общи економически интереси и услуги от общ интерес, толкова по-добре, защото изборът за отделния гражданин ще бъде по-добър. Искам също така обаче да припомня развитието в областта на телекомуникациите. Преди много време това бе монопол на отделни, в отделните държави членки с много малко развитие по отношение на услугите и особено малко развитие, що се отнася до разходите и ефективността. Виждаме, че ние успяваме да постигнем напредък в тази част от економиката. Има водещи оператори, водещи компании в една динамична економика. И мисля, че същата перспектива имаме в редица други области, що се отнася до услугите от общ економически интерес. Наистина няма аргумент, който да говори против възможността да дадем на гражданите по-голяма възможност за избор. самата конкуренция ще допринесе за по-добро качество на услугите от състоянието им преди това. В различните страни, в различните държави членки имаме различни традиции по отношение финансирането на тези услуги. И моята основна цел с това проекто становище е да гарантираме възможността за пълно е, възползване от този тип услуги, като ги е, развиваме и същевременно гарантираме интереса на отделния гражданин. Това е целта на това проекто становище и аз очаквам с интерес дискусията и измененията, които ще бъдат внесени. И с това ще приключа, господин председател. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Цавела. Благодаря, господин председател. Първо бих желала да изразя своите поздравления към господин Хъкмарк за много подробния, широко обхватен, съдържателен текст и по отношение на предложенията за бъдеще, което, които той прави. Сега бих желала да а, внеса едно а, изменение а, по цифра 3 защото аз имам опит от областта на а, широколентовите услуги. А, самата аз съм била докладчик в тази област. Когато прочетах а, правилата за държавните помощи при широколентовите услуги, а, установих, че те са много комплексни и затова бих желала да предложа следното при цифра 3. В първото предложение да допълним следното – достъпни цени за гражданите и упростяване на правилата. Упростяване на правилата. Това е предложението за добавка към текста, което исках да направя към текста на господин Хъкмарк. Правилата трябва да са разбираеми, прости, за да могат да бъдат използвани от всички наистина. Благодаря. Колегата си има думата. Да. Не сме много хора днес тук. Все пак исках да изразя някои коментари от общ характер – ти си един от най-големите либерали от групата на НП и следваш традициите в това отношение. Исках да се спра на следното. Аз поделям две гледни точки. На първо място, като цяло, правителствата следва да се въздържат от това да бъдат економически оператори в принципния смисъл на думата. Защото имаше времена, когато правителствата бяха производители на автомобили и на много други неща, но тези времена вече приключиха и трябва да се радваме. На второ място ние споделяме целта гражданите да получат възможно най-добрата сделка. Все пак обаче е, до някъде е, аз се разграничавам от твоето е, мнение. Трансферирайки повече услуги от публичния към частния сектор ще доведе е, може би до по-добри услуги и по-низки цени. Ако погледнем сектора на електроразпределението електроснабдяването, това, което констатираме е, че най-вече в енергийния сектор, чиято приватизация ние подкрепяхме в повечето от държавите членки, особено в тези страни, в които ние бяхме на власт. Когато това се осъществяваше, ние подкрепяхме тази приватизация, но това, което разбрахме по-късно е, че онези, които се възползваха от тази либерализация на пазара в тази област, бяха обикновено корпоративните клиенти. Като си мисля за енергийните цени, мога да кажа, че крайните потребители не видяха някакъв положителен ефект от приватизацията. С други думи, приватизацията трансформира държавния монопол в е, частна, частен олиго, частна олигархия или частен олигопол. Но обикновено е, това не е свободен пазар. Е, и ако погледнем е, енергоснабдяването в Германия, има три, само три или четири оператора. В моята страна има няколко, но един единствен а, разполага с 85% от пазара. А, така че, когато приватизираме даден сектор, ние автоматично генерираме пазарни ползи. Това е бележката, която исках да направя, казвайки, че в крайна сметка всичко показва, че ако тръгнем в тази посока, задълж... незадължително ще генерираме ползи. Така че бих се въздържал от непотвърдени изказвания, че трябва задължително да така, насърчаваме тази посока, защото автоматично тази посока ще ни доведе до ползи за гражданите. Имаме намерение да ви предоставим изменения в тази област. Благодаря. Сега госпожа Форд. Um, and... Благодаря. Както винаги, нашия докладчик ни представи е, една съвсем логично звучаща позиция. Много е ясно да очертаем областите, на които трябва да обърнем специално внимание. Харесваме това разграничение Дава се помощ, за да се подпомогне гражданина, а не непременно фирмата. Това, което виждаме в далекосъобщенията, например, да, има еволюция, благодарение на която огромното большинство от хората получиха много по-добро обслужване, но все още има а, групи от а, граждани, до които най-трудно може да, да се достигне, които още не могат да се възползват от това. Например, в Англия има места, където не може а, да се осигури а, сигнал дори само за гласова комуникация, да не говорим за широколентов достъп. Та, има такива места а, и а, те не са а, привлекателни, защото нямат конкурентни преимущества за страните. Това, което искам да кажа, и е особено по отношение на комуникациите и енергетиката, необходимо е да използваме по-интелигентно и публичното и частното финансиране. И именно а, в а, степента, в която а, може с обществени средства да се засили ефекта от частните. Това е видно особено ясно в комуникациите. Важно е да има и бързина и качество на проектите, защото виждам, че има хубави проекти, които обаче са толкова малки, че има възможност да се наруши правилото с държавните помощи. И понеже има неяснота, а, просто те се изтласкват на страни, вместо да бъдат изяснени. Ако може да направим именно това, да изясним как това да става и да го направим своевременно, за да може а, и а, държавата помощ и публично-частните партньорства да дават необходимите резултати. Благодаря. Господин Мадорел. Госпожа Мадорел, извинете. Благодаря, господин председател. Първо, съжалявам, че е, докладчика сянка е, не приветства, не присъства тук. Е, е но е, така, понеже дойдох е, за да участвам в това предварително обсъждане, съжалявам, че е, липсва господин Хаф, Хафман, който е докладчик Сянка. Аз ще го заместя. благодаря на докладчика. Но въпросът тук е всъщност даваме ли подкрепа за малките и средни е, предприятия. Обикновено държавата помощ се ползва от големите предприятия. Това е нещо, което можем да обсъждаме. Искам сега обаче да се насочим към онези клаузи, които биха подкрепили малките и средни предприятия. Не искаме да говорим само за обществените поръчки, макар че те са много важни. Също така и за опростяването. И в точка 2.5 може би трябва наистина да споменете това но иначе нямам коментари. просто обща недостатък е, че не се обръща достатъчно внимание на малките и средни предприятия. също да се добави за нововведенията, иновациите. Аз мисля, че Европейския парламент иска да опрости държавната помощ по отношение на, това, на процедурите за кандидатстване. Това е много важно за малките и средни предприятия. С две думи, опростете я. Опростяване, иновации, малки и средни предприятия. Това е за сега. Благодаря. Okay, danke schön. Ich weiß jetzt nicht, ob von der Kommission noch jemand Председателят, благодаря. Желая ли представителят на комисията да вземе отношение? За момента може би не е необходимо. Договорихме се да работим по-бързо, т.е. срокът за внасяне на изменения е 1 септември, 5 часа след обед. Измененията могат да се внасят само на английски язик. Считам, че сте съгласни. Ставам думата още веднъж на колегата Хьок Марк. Ако ми позволите е, да се изкажа по някои от бележките, е, позволете ми да заема една риторична позиция, без да искам да обиждам някого, особено Филип, да не го приема лично. Има нещо, което ме тревожи. Когато говорим, че трябва да се възползваме от е, да създадем най-добрите възможности за потребителя и това е, се нарича либерална позиция или някакъв друг етикет му се слага. Аз мисля, че трябва и малко зеленичко да добавим в етикета. Ако нямате наистина предвид, че имат, желаете нещо друго, а не най-доброто за потребителя. Или пък понякога да кажем, преди беше по-добре. А, мисля, че това се казва в джентълменския клуб на английски поне. Преди беше по-добре. Аз никога не съм съгласен с хора, които твърдят такова нещо. И ако ми го кажат, аз казвам – а, не, то онова нещо не беше преди по-добре, просто ти беше по-добре, го правеше по-добре. А, та искам да кажа, че ако разглеждаме редица важни услуги от общ интерес, те са в сърцевината на общото ни економическо бъдеще. Трябва да направим своя избор. Искаме ли развитие Искаме ли плуралистичен подход към начина на предоставяне услуги или не? И ако това го наричате радикално, трябва да се замислим. Аз мисля, че понякога всички имаме нужда да стъпим здраво на земята и да видим къде сме всъщност. Европа е в една дълбока криза. Трябва да си зададем въпроса, може ли пък да се окаже, че не правим нещата по най-добрия начин, по който трябва. Дали, дали пък наистина нещата не са били по-добре преди. И в редица области на услугите, а, мисля, че ще се съгласите с мен, в много страни приватизацията не беше замислена по най-добрия начин. И за това Смятам, че най-добрата ни изходна позиция трябва да бъде в подкрепа на потребителя. И сега как ще го окръстите радикално? Приключвам сега с основната си мисъл. Та тогава искам да кажа, аз приветствам всички идеи, всички изменения. Хубаво е да имаме опростяване, е, да имаме по-ясни правила, защото понякога опростяване означава не просто по-лесно, а по-ясни правила. Колкото по-сложни са правилата, повече усложняваме нещата. Ако мога да подчертая това. Мисля, а, а, госпожа Завела също го подчерта, а, необходимо е да може по-бързо да се вземат решения. Това също е част от, от, а, изясняването и опростяването на нещата. Когато обсъждахме как да увеличим темповете на растеж а, в Европа, не, моля ви, не го кръщавайте като радикализъм, защото ако това беше радикализъм, съвсем щяхме да закъсаме. Благодаря. Аз мисля, че не използвах думата радикален. Председателят, с това приключихме по тази точка от дневния ред. Знаете срока за внасяне на измененията. Благодаря ви. С това преминаваме към следващата точка, точка 5 към доизграждане на вътрешния енергиен пазар до 2014 година. Поканили сме представител на комисията, който вече е тук, но все още не е заел мястото си на подиума. Ще го изчакаме. begrüße ganz herzlich Frau Bernards, Head of Unit Electricity. Приветствам госпожа Бенардс, ръководител на отдел електроенергия и газ. Поканиха госпожа Бенардс, за да обсъдим развитието в областта на вътрешния енергиен пазар спомните Европейския съвет от 5 февруари 2011 година. Тогава държавите членки поеха ангажимент за доизграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 година. От тогава насам се случиха много неща. След Фукушима някои държави взеха нови решения във връзка с атомната енергия. Случиха се и много други неща, които ни навеждат на въпроса дали действително се движим към изграждането на вътрешен енергиен пазар или в някои държави членки не настъпват промени, които ни отвеждат в противоположната посока. С други думи, не се ли движим към все по-национално обусловени различни енергийни политики? Ето защо поканихме днес представител на комисията, за да обсъдим настоящото състояние в областта на енергетиката. Мисля, че това обсъждане няма да ни е последното. Имате думата. Благодаря ви за отправената покана да участвам в днешното ви заседание и от името на комисията да ви представя настоящото състояние на работата ни по доизграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 година. Ще ви изложа и основните аспекти и предизвикателства, така както ги вижда комисията. Надявам се и да получа коментари, предложения от ваша страна, както и че ще ми зададете въпроси. Няма съмнение, че доизграждането на вътрешния енергиен пазар е сред ключовите цели на комисията в настоящия и състав. Причината за това е, че искаме да обърнем внимание не само на проблеми, свързани с конкурентоспособността и растежа във връзка с стратегията до 2020 година, но и да решим проблеми, свързани с енергоснабдяването, измененията в климата и енергията от възобновяеми източници. Що се отнася до изграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 година, нека изясним какво имаме предвид с това. Две основни измерения са свързани с този вътрешен пазар. Първо, отварянето на пазара, създаването на възможности за конкуренция. Второто измерение е интегрирането на пазара. От историческа гледна точка пазарът на енергия в много по-голяма степен от другите пазари се е развивал на национално равнище. Т.е. той до голяма степен е зависим от националните мрежи. Основното предизвикателство в момента е да интегрираме тези национални мрежи и така да създадем единен пазар. Господин Ройл запита дали настоящите промени ни отвеждат в правилната посока или не. Ако разгледаме първото измерение, отварянето на енергийния пазар, то вече и преди сме споменавали, че броят на участниците на пазара се увеличи. That whereas you had before only one supplier in uh, a national energy market, nowadays това става ясно от хармонизирания потребителски индекс, например. В момента в редица държави на пазара има различни участници. Дали това обаче води до динамика в конкуренцията на пазара на дребно, остава все още под съмнение, тъй като много държави в исторически план се снабдяват с енергия от традиционни производители – в Белгия доставките на енергия все още са в ръцете на един основен производител. Такава е ситуацията във Франция и в други държави. Така че динамичният елемент, който може да бъде привнесен по отношение на пазара и потреблението, все още е под въпрос. В областта на електроенергията в Северо-Западна Европа 10 държави членки вече са обвързали своите пазарни системи. Това означава, че търсенето и предлагането се основават на единен алгоритъм. Те се осъществяват от тези 10 оператори на национални мрежи. Така че интегрирането на пазарите може да се постигне не само чрез нормативна рамка, но и от самите пазари. Все още обаче има много пречки пред него. Ако, например, сте доставчик на газ, който закупува газ на външната граница на Польша и го транспортира към Франция или Испания, трябва във всяка отделна държава да си резервирате преносен капацитет. В различните държави преносният капацитет се разпределя по различни схеми. В някои държави първият, който направи заявка, печели, в други има определени срокове за внасяне на заявка, които са различни от сроковете в други държави и така нататък. Всичко това все още представлява пречка за търговията, поставя и ограничения както за операторите, така и за потребителите. Как ще процедира комисията, за да постигне своята цел до изграждане на вътрешния енергиен пазар до 2014 година? Първо ще прилагаме третия пакет от мерки, Срокът за въвеждане в националното законодателство на въпросните директиви изтече през март тази година. До месец юни обаче не бяхме свидетели на особено активна работа по въвеждането им. Това се промени. Днес сутринта узнах, че 8 държави членки са обявили пред комисията, че напълно са въвели директивите в националното си законодателство. Други държави се намират в процес на внасяне на такова уведомление. Що се отнася до качеството, предоставихме много голяма техническа подкрепа на държавите членки, така че този комплексен пакет от законодателни мерки да бъде въведен надлежно. Гърция и Португалия са сред държавите, които са ни уведомили за пълното въвеждане на директивите в националното си законодателство. Това ни радва. Все още обаче има много трудности, има трудности във връзка с разисквания на ниво държави членки по елементи, които са от основно значение за доизграждането на вътрешния енергиен пазар. Един такъв въпрос е независимостта на регулаторните органи. Също така трябва да се отделят операторите на преносни мрежи от собствениците. Ще се възползваме напълно от възможностите за образуване на процедури за нарушаване на договорите при положение, че дадена държава не ни е уведомила за въвеждането в срок на директивите. Втори важен компонент по прилагането на третия пакет е свързан с процеса на отделяне на снабдяването от преноса. През 2007 година комисията проведе проучване по този въпрос. Резултатите показаха, че вертикалният подход е голямо предизвикателство за вътрешния енергиен пазар. Успяхме да разрешим този проблем в третия пакет от законодателни мерки. Съгласно този пакет, националните регулатори трябва един по един да сертифицират операторите на преносни мрежи на национално равнище. Очакваме първите уведомления по тази разпоредба да ни бъдат предоставени през идните седмици. Една от трудностите във връзка с сертифицирането е, че от една страна вертикално интегрираните компании вече с готовност прилагат разпоредбите. Така, например, една подобна компания в Германия с готовност вече прилага тези разпоредби. Държавните органи също се възползват от тези разпоредби, за да преструктурират държавните енергийни мощности. Има обаче и много аргументи против този подход. Според противниците той е прекалено скъп и нищо не бива да се променя. Мисля, че както на ниво комисия, където разработваме политиките, така и на ниво законодателство трябва да продължим да се обявяваме за този механизъм на разделянето на снабдяването от преноса. На друг етап създадохме организационна инфраструктура, като например мрежата на европейските оператори на преносни мрежи. и други агенции. Постепенно ставаме и свидетели на предимствата, които проистичат от работата на тези агенции за вътрешния енергиен пазар. Още един аспект, който е много важен за нас, е структурирането на пазара хармонизирането на правилата за търговия и управление на мрежите. Както знаете, по третия пакет са предвидени редица мерки, комплексни механизми за взаимодействие между организацията на мрежовите оператори и комисията. бе поставено добро начало на този процес. Процесът е свързан с много интензивна работа за всички участници. Надяваме се, че до 2014 година ще постигнем и първите резултати. Има и някои предизвикателства във връзка с прилагането на разпоредбите по процедурата на комитологията. Държавите членки са готови да се включат в една интегрирана мрежа, тъй като са наясно, че това ще намали разходите им. Но има още някои спорове по крайното оформление на тази обща система. Работим и по прилагането на регламента за прозрачност на пазара. Това ще доведе до приемането на вторично законодателство. Така че е много важно регламентът да влезе в сила максимално бързо. И така, мерките по третия законодателен пакет вече се прилагат на практика. Това са мерки насочени към интегриране и либерализиране на пазара. Създаването на единна структура за управление на мрежите и организиране на енергийния пазар – са основните две цели, които си е поставила комисията. Работим, разбира се, и по пакета за изграждането на инфраструктура. Ще отговоря с удоволствие на ваши въпроси по този пакет, но няма да се спирам върху него. И така, до изграждането на вътрешния енергиен пазар е голямо предизвикателство. Вече се сблъскваме с трудности в работата. Не мисля обаче, че тази цел е неосъществима. Резултатът от работата ни до голяма степен зависи и от динамиката в отрасъла. Операторите на преносни мрежи вече се еманципират Прилага се и общо европейски подход към управлението и изграждането на мрежи. В момента вертикално интегрираните компании са по-склонни да се запази статуквото в държавите членки, а не толкова да участват в активна конкуренция. Затова мисля, че трябва да се възползваме от момента и максимално да ги стимулираме да участват в конкуренцията. Много неща зависят и от енергийната политика. Така, например, по отношение на проблемите с снабдяването, много държави членки прилагат националния подход. Така, може би те по-скоро биха отдали приоритет на <clears throat> мощности за съхраняване на националните си територии. Не биха заложили толкова на взаимосвързаността на мрежите. Структурата на енергийния баланс спада изцяло към компетенциите на държавите членки. Биха ли проявили те готовност да осъзнаят, че тяхната политика в това отношение се отразява върху енергийния пазар в целия Европейски съюз. На 20 юли организирахме среща на генералните директори, на която обсъдихме последващите мерки след Фукушима и мерките предприяти от отделните държави членки – тази тема ще бъде обсъдена и на неофициалната среща на министрите през септември. На 29 септември ще проведем и конференция на тема Вътрешния енергиен пазар, където също ще се обсъди тази тема. В момента целта на комисията е да насърчава обмена на мисли така че да се постигне прозрачност на ниво държави членки. Всяка държава членка трябва да знае какви мерки планират съседните и държави. От техническа гледна точка комисията също има нужда от такъв обмен, за да знае как да въздейства върху структурата на енергийния баланс в отделните държави с оглед на вътрешния енергиен пазар. Това бе всичко от моя страна. С удоволствие ще изслушам вашите коментари и ще отговоря и на въпроси. Много благодаря. Колегата Свобода е първия, който поиска думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада. Не знам дали часът, чашата е полупразна или полупълна, но във всеки случай не е достатъчно пълна и в това отношение сте напълно прав. Самият аз бях критичен по отношение на някои екстремни искания за премахването на връзката, за отделянето, така наречения unbundling, но има много енергийни компании, които се радват и които са щастливи и горди с това, че са осъществили това отделяне и с удоволствие предприемат либерализацията. И подкрепям това, което комисията казва да предприеме действия срещу тези, които не вземат необходимите мерки. Същото въжи за регулаторите. Неприемливо е, че в някои страни регулаторните органи не са достатъчно независими, самостоятелни държави и държавите не им дават достатъчно правомощия, за да бъдат независими. Защото това пречи на европеизацията, пречи на инвестициите, на европеизацията на тези инвестиции. Защото когато една компания знае, че има много големи трудности за да инвестира в съседна държава. Няма обективна определене на това да се даде ли разрешение или не, че нещата са политически, че са определени от определени партийни настроения. Това е неприемливо. И затова това е един много съществен въпрос за този парламент. В пакета регулаторите и националните регулатори да получат необходимата независимост и да бъдат снабдени сравнително равномерно с необходимата сила. Що се отнася до инфраструктурата, искам да кажа няколко думи във връзка с, с въпроса защо. Във времена, когато ние се нуждаем от спешни инвестиционни проекти, за да а, насърчим инвестициите в Европа в истинския смисъл на думата, е важно да а, разширим разпоредбите в тази област, особено това, което бе казано тук. Въпросът за различния начин за взимане на решение в държавите членки, що се отнася до ядрената енергия или енергийния микс. Нуждаем се от инвестиции, най-различни комисари са обръщали внимание на това ако трябва, например, да пренеса вятъра от север някъде на юг или от а, юг е, от юга към Сахара и след това да върна тази енергия към Централна Европа, ние се нуждаем от инфраструктура. И инфраструктурата е един интеграционен инструмент. Това е инструмент за създаване на общия пазар. Същото се отнася до складирането, на въпроса за складирането на енергията, съхраняването на енергията. В това отношение е необходимо трансгранично сътрудничество, нещо, което наистина трябва да се осъществи, защото не навсякъде, не във всички страни има необходимия капацитет за съхраняване на енергията и за складирането й. И тъй като говорим за инфраструктурата и вие сте направили предложения в това отношение, продължавате да работите върху тях, е много важно от самото начало инфраструктурата да бъде подготвена в трансграничен мащаб, да бъде европейска инфраструктура, да се създадат, да се предвидят необходимите капацитети за съхранение, да се създадат трайни енергийни форми, да се направи връзка между тях и това може да бъде едно много важно вложение. И накрая, благодаря на усилията на комисията да предупреждава, че предупреждава страните и е готова да предприеме необходимите процедури, ако страните не са готови да предприемат необходимите стъпки, особено що се отнася до регулаторите. Същото касае инфраструктурата, разширяването на инфраструктурата и съответните елементи, които са необходими за Европейския акт. Колегата Гланте. Благодаря. Искам да допълня нещо, за да не повтарям казаното от колегата Свобода. Мисля, че развитието в енергийния пазар стана толкова, се превърна в толкова комплексно нещо, че а, самият аз а, имам доста притеснение да вярвам, че ще успеем. Нека да взема два примера от собствената си родина. След Фукушима, а, изведнъж. А, правителството започва да говори за альтернативни енергийни източници и а, напускане на атомния пазар. Всичко това е прекрасно, само че инфраструктурата не е готова за това. Тя не върви в синхрон с това развитие. А, междувременно а, се опитваме вече да говорим за съхраняване и складиране на енергия. Нека вземем, а, например, проекта на Ватенфал от моята федерална провинция Бранденбург за съхраняване на въглероден диоксид. Там започна един граждански протест, който е необладяем. Правителството и то местното провинциално правителство издаде един закон, с който се против, противопоставя на гражданското мнение. Дали това е едно коректно прилагане на Европейската директива е нещо, в което се съмнявам. И като слушам, че се говори за а, организация на трансграничен вътрешен пазар в това отношение, мисля, че доста работа ни предстои с обществеността, с гражданите, доста усилия за убеждаването им, а, защото последиците ще засегнат абсолютно всеки гражданин не просто те да плащат за альтернативните енергоисточници, но, например, това, че един много голям концерн вече не може да превръща въглищата в енергия, защото това е много скъпо, е, е факт. Е, и тук се намесват и други аспекти, като местните данъци, които се събират от общините, например, в Германия и така нататък. Е, с, това са теми, с които трябва да продължим интензивно да се занимаваме. Процесът е много сложен и не можем да кажем енергийния микс е въпрос на отделните провинции, на държавите членки. Това наистина е въпрос, който обхваща всички държави членки и трябва да говорим за това. Дали един ден ще се стигне до европейски енергиен микс, не знам, защото гледните точки са различни. Понякога имаме усещането, че по време на една криза Европа ще е, пропадне. Е, много неща са, много сценарии са възможни за бъдеще. Колегата Лути. Благодаря, господин председател. Благодаря за е, този доклад, е, който е, представлява една инвентаризация на настоящото състояние. Вие говорихте много малко за инфраструктурата. Вие знаете какво очакват парламентаристите. Те искаха, искат да знаят е, какво инвестира Европейския съюз в тази област. И Дали става дума за отделяне, дали става дума за премахване на монопола, но самият аз вече не мога да разбера кому принадлежи инфраструктурата и кой носи отговорност. Някой казва, че регулаторните органи определят цените, но кой взима решение за инвестициите? И не е ли вече крайно време за едно смело решение по посока на това притежателите на инфраструктурата или на инфраструктурите да внесат а, своите активи в едно в една европейска компания, енергийна и газова компания. Но ако вземем всичко, пред, всичко това предвид, можем да кажем, а, регулаторните органи упражняват надзор. Но аз си мисля, че гражданите смятат всичко това за притеснително. Как вие гледате на въпроса за инфраструктурите и как комисията гледа в дългосрочен аспект на това развитие, така че гражданите да са сигурни, че на цялата територия на Европейския съюз е, има е, инфраструктура, която е е с необходимото качество и в необходимите мащаби. Що се отнася до една друга тема закупуването на газ от Каспийския басейн. Трябва да кажа, че понякога е трудно да се осъществява снабдяването, доставките от този район. Как изглеждат нещата с закупуването на съответната компания от Каспийския регион? Следващия оратор, госпожа Риера Мадорел. Благодаря много. Бих желала да благодаря на комисията за това, че ни представихте темата. Благодаря за разясненията. Нека свържа изказването си с току-що изложеното от колегата. Използвам присъствието на комисията, за да изкаже също своето мнение, че може би е добре, щеше ще да бъде добре, ако комисията се беше спряла малко повече на темата за инфраструктурата. Ние не можем да привършим изграждането на вътрешния пазар, ако не обединим тези малко или много изолирани по настоящен пазари. Трябва да преодолеем тесните места, защото продължава да има европейски региони, които са изолирани и без преодоляването на тесните места не може да има интегриран вътрешен пазар. Голяма част от европейските държави все още не са постигнали целта от 10% от 1992 година. И аз искам да напомня, че тази цел е, от 10% трябва да бъде постигната и за нас е, тази цел трябва да бъде също толкова важна, както и други цели, като целите свързани с стратегията ЕС 2020. И нещо друго, което вече бе казано и което и аз искам да припомня – е а, това, че инфраструктурата в европейски интерес не бива да зависи само от държавите членки или от отделни държави членки или от, чисто, а, от чисти бизнес интереси. А, вече има а, наченки, така да се каже, но след първия кръг през миналия юни констатирахме, че все още липсва европейска визия в това отношение. Може би комисията трябва а, да допълни базисния демократичен подход чрез иерархичен. Благодаря за това. Госпожа Цавела, благодаря, господин председател. Благодаря и за изказванията на комисията. Аз искам да задам два въпроса. Вие се позовахте на това, че е много вероятно да се изгради един вид хъб, през който в Европа да се доставя газ от Централна Азия. Ние знаем, че турската енергийно-снабдителна компания Портас не дава разрешение за свободно преминаване на гъста през нейните тръби и по принцип създава пречки. този съвместен център няма много да ни помогне, ако се налага да създаваме допълнителни а, тръбопроводи или газопроводи. Освен това се събират допълнителни такси за онези, които искат да внасят газ от Туркменистан и така нататък. Втория въпрос касае е сигурността. Вие казахте, че държавите членки полагат усилия за това да гарантират сигурността на енергийните доставки. Трябва да се използват и други източници, казвате вие. Кои други източници имате предвид? Имате предвид залежите на гасли, например, в Северна Европа и в Южна Европа? Благодаря. Е, Паул Рубиш. Паул Рубиш има думата. Благодаря, господин председател. След като бях в отпуск в Кипър, аз много внимателно проследих там енергийната ситуация и разбира се, в енергийния вътрешен пазар от значение е въпросът дали е смислено една трансгранична дейност, нещо, което, за, което, за което трябва да поставим въпросителен знак, особено по отношение на островите. Най-голямата централа бе изключена от мрежата там вследствие на една експлозия и се стигна до много големи проблеми в енергийния пазар. там, например, в Кипър имаше разпоредба временно всички аварийни генератори между 11 и 16 часа всеки ден да бъдат включвани. И а, сега се търси а, съответно някакъв заместител търсят се решения от Съединените щати, говори се за инициатива за възобновяеми енергоисточници. В Кипър е страната в Европейския съюз с най-много слънчеви часове през годината. Въпросът за ползването на енергия от Северна Африка също съдържа доста въпросителни. Възможно ли е да реализираме такъв проект, като използваме слънчевата енергия? В Кипър най-голяма е необходимостта от охладителна техника и фотоволтайката в това отношение ще свърши най-добра работа. Много изгодно могат да бъде закупена техника и затова възникват въпроси най-вече за тези острови като Малта и особено Кипър. Дали инициативата на, комиси... на комисията ще бъде смислена? Хвала липа колегата Сислик. Много благодаря. Говорим за това как а, националните енергийни политики да а, се обобщат в една обща европейска такава. Това не е само политически въпрос. А, трябва да се е, съблюдават и физичните закони и законите на физиката и техниката, а не само социално-политическите въпроси. За отделните страни е много важно това какво се прави на национално ниво. Ако една държава членка реши да осъществи огромни промени в собствената си енергийна политика, това разбира се се отразява в много силна степен на енерги... енер... пазара на енергия и на всички съседни страни. Имам предвид на първо място Германия. Стои обаче и един общ въпрос. Аз съм убедена, че когато говорим за тези неща, трябва да направим сметка докъде може да се стигне във вземането на решения от една отделна държава, къде минава а, разделителната граница между суверени, суверенност и субсидиарност и солидарност. Имаме проблеми в Европа, защото е трудно да се изграждат всички тези а, системи, които се планират в Европа. Трябва да ги вземаме заедно предвид. Трябва да отчитаме също и а, тревогите на гражданите. Разбира се, недостатъчно развитата инфраструктура означава недостатъчно предлагане на енергийни продукти това може да има отрицателно от въздействие върху гражданите. Не само положителни могат да бъдат въздействията и затова трябва да внимаваме. Затова искам да попитам къде минава според вас границата между суверенитета на отделните страни как трябва да допринася всяка отделна държава за стабилизиране на общия вътрешно европейски енергиен пазар и дали всички тези въпроси са достатъчно изяснени или трябва да се актуализира позицията по тях. Благодаря. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да се извиня, че закъснях и не можах да изслушам цялото ви изложение. Имам един принципен въпрос. Когато приехме третия пакет от законодателни мерки за вътрешния пазар, си поставихме целта да доизградим вътрешния енергиен пазар – но съдейки по ситуацията в отделните държави членки в момента, мисля, че все още сме много далеч от постигането на тази цел. В редица държави членки все още съществуват национални монополи. Има други държави, които не са напреднали по въвеждането на законодателните мерки в своето законодателство. На политическо ниво, според мен, не е постигнато почти нищо и не би ли следвало да започнем честно и открито да обсъждаме въпроса? Отделянето на преноса от доставките бе един от краягълните камъни на доизграждането на вътрешния енергиен пазар. Но не мисля, че по този начин можем да постигнем тази цел. Каква е оценката на комисията? Благодаря, Клод Турмес. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Добре дошли на колегите, които надявам се сме се събрали след една приятна летна почивка. първо трябва да погледнем какво е постигнато през миналите няколко години. Аз съм тук от 99-та година. Ясно е, че втория и третия пакет за вътрешния енергиен пазар преди всичко се отнася до промяна в а, а, културните нагласи. Преди ставаше въпрос а, за системи, когато а, енергетиката бе обект на национален монопол. И дори в този а, парламент а, тогава повелята беше да се а, е, придаде международно измерение – и все още е трудно в някои държави да се е, влезе в крак. Това не ме изнадва, но трябва да гледаме и на положителните постижения. Едно от тези позитивни постижения е следното. Един от германските експерти, с които говориха, ми казаха, че политически щеше да е много трудно да се стигне до постепенното извеждане от експлоатация на ядрените мощности в Германия, ако нямаше разделяне на собствеността между производителя и преноста системи. Защото ще да разполагат с вътрешна информация. И тъй като имахме разделяне на собствеността и регулаторен орган, тези въпроси се обсъждаха непрекъснато и операторите на преносната мрежа можеха, е, успяха да заявят, им, да заявят имаме напрежение по е, мрежата, но успяваме да се справяме. Тоест някои от решенията за разделяне на собствеността доведоха до политическа свобода на правителството да продължи с промени. Тоест, имаме и повече участници на пазара и по-независими участници. Приветстваме една от идеите, изказани от господин Оди. Колко транснационални са всъщност тези оператори на мрежите? Вашата идея да а, имаме повече а, общност и а, накрая интегриране на мрежите, може би в европейски план е, е добра. И накрая, нека да не сме па, а, песимисти. Погледнете пазарите в Бенелюкс. Имаме мрежи, е, които всъщност обхващат цялата територия територии стигат чак до а, а, Австрия. А, всичко това а, бе немислимо. За газа също имаме една общност а, а, е, и мисля, че вече сме из, излезли от рамките на националното като отношение. Е, трябва да продължим да мислим за това по какъв начин можем да ускорим тази тенденция е, на транснационална собственост, понякога е, публична, понякога частна. Имам два въпроса към комисията, към господин Бернат. Първия. Ако желаем е, да осъществим регионална интеграция като етап от европейската, имаме нужда от по-голямо взаимодействие между националните регулатори. Един въпрос, от който още не съм чул удовлетворителен отговор към комисията. Какво прави Европейската комисия, така че германския, френския, люксембургския, холандския регулатор изобщо не се занимава само, примерно, с техните си проблеми. Само, примерно, за Северна Европа или само за Източна Европа. Как да усилим тази интеграция? Как да бъдем рефер? Ако регулаторът като рефер не действа транснационално, как може да очаква това от играчите, от операторите? И а, миналият а, състав на Европейската комисия много активно работеше а, за засилване на конкуренцията на пазара. Имаше анализ а, на конкретни случаи, извършен от Генерална дирекция а, конкуренция. Може би е субективно, но сега има, оставам с впечатлението, че а, Комисията а, няма такава, такъв ентусиазъм поне да осъществява мониторинг а, в това отношение на действащите на пазара лица. Имайте предвид, че чрез конкурентоспособността на голямата индустрия, на Европейския съюз можете е, да получите е, голямо, е, голяма промяна на целия пазар, като, тъй като те имат голяма дял. Мисля, че ако имаме по-силна политическа воля от страна на комисията, особено може да променим много по-бързо нещата. Благодаря. Obrigada. Também е, gostaria de colocar. Госпожа Фигореедо, благодаря. Имам два въпроса. Струва ми се, че в този процес на изграждане или пък разширяване на вътрешния пазар, те са особено важни. И те са въпроси, касаещи различните държави членки. Не става само дума за разлика между операторите, става дума за разлика между инфраструктурата в а, финансовото състояние също има разлики. Ето защо въпросът опира до следното. Може ли да се гарантира изграждането на инфраструктура в държави, изпитващи сериозни економически, финансови и социални проблеми? по какъв начин може да се а, подпомогнат такива едни държави, за да модернизират инфраструктурата си и как може да се гарантира правилното разпределение на енергоносителите, без значение какви са точно те, дали става въпрос за газ или за петрол и така нататък. Следващата тема се отнася до цените за крайните потребители. Те може да са малки и средни предприятия или пък домакинствата. Защото нарастването на цените на енергоносителите, е, облагането им с данъци, и така нататък. Е понякога и съкръщаването на а, заплатите а, допринасят за общия фон на а, който без това е влушен от а, съкръщаването на работните места и оттам засилването на бедността и енергийната бедност. Това са все фактори, които определят спецификата в отделните страни. Или дали сме поели по път, който да задълбочава тези неравенства, включително в инфраструктурата, в, разпр... в енергоразпределението и достъпа до енергия. Благодаря. Госпожа Костет. Благодаря. А, няма да се връщам на тема, за която вече неколци говориха а именно а, инфраструктурата и необходимото финансиране. Предвид на това колко а, разходи са необходими а, е, за изграждането на инфраструктурата, е, а, има един неодавнашен доклад на докладът Вангер за Вагнер за а, инфраструктурата. Там има доста новаторски идеи да се заделят специализирани европейски фондове, да се осигури достъп до рисков път, е, капитал, например, и така нататък. Какво мисли комисията? Дали може да се е, работи в тази посока, е, очертана? от констатациите на този доклад. Има части от инфраструктурни обекти, които, без които не може а, а пък а, сами по себе си те не са рентабилни. Ако се оставят да се оправят сами, е, може би е, там може да се пипне нещо чрез прилагането на публична част от партньорство. Какво мислите? Дали е, това са идеи, в които може да се инвестира, за да се подобри, е, подобри изобщо енергийната инфраструктура? госпожа Коларска-Бобинска. Благодаря ви. Господин Рубик е посетил Кипър и имал там наблюдения по време на отпуската си. Аз бях едно село в Полша и там преживях нещо, което също е решаващо с оглед на инфраструктурата, струва ми се. Падна мрежата, всеки път като завалеше дъжд и спираше тока. Значи това 30 години по време на комунизма беше така. Като погледнеш през прозореца и видиш, че вали, знаеш, че ще спре тока. Та, какво правим по отношение на инфраструктурата? А, инвестираме ли нови средства в нея? Това е много важен въпрос. Но ако искаме да обърнем нещата, а, наистина трябва да изградим а, основната електрификация, а, комуникационна мрежа. Защото като чуе, че някъде е паднала жица, защото духнал вятъра е, или е имало буря, това днес не е приемливо обяснение. А, затова искам да ви попитам какво смятате да направите, е, за да се осъществи модернизацията на вече съществуващите е, мрежи. Първия ми въпрос е това. А втория ми се отнася до колегите, които вече говориха за разделянето на собствеността. Искам да ги подкрепя. Когато говорим за енергийна сигурност, всъщност ние не знаем кой е собственик на много от е, дружествата. И това е, става решава ли въпрос. Господин Орди е, е, говори за това. например, ние не знаем кой купува лицензии за добив на а, шистов газ в Полша. И много подобни въпроси. Смятате ли, че комисията може да разгледа въпроса чрез едно проучване, например, да се е, проучат нещата, се е, изготвя една методика, чрез която да може да направим анализ на основните инвестиции в инфраструктура. Благодаря. Председателят благодаря. Допълнително ще дам възможност да зададем още два-три въпроса или по-точно. Аз ще задам още два-три въпроса. Един от тях е свързан с възобновяемите енергийни източници делът на търговията с възобновяеми енергийни източници, който не е в рамките на вътрешния пазар, все повече се увеличава. Как ще коментирате това? Другият ми въпрос е свързан с процедурите, производствата, извинете, за нарушение на договорите по във връзка с ценообразуването. Какво смята да предприеме комисията по този въпрос? Доколкото знам, в момента тя подхожда доста предпазливо. Вече събрахме 100 или 200 въпроса. Такова усещането ми. И то въпроси, които обхващат много широк кръг от теми. Но опитайте се да отговорите. Благодаря ви за коментарите и за въпросите. С радост отбелязвам колко сте заинтересовани от широк кръг теми, колко много проблеми и предизвикателства споменахте. Що се отнася до инфраструктурата, не говорих за нея в изложението си, защото предположих, че по този въпрос разполагате с повече информация, отколкото по останалите но със сигурност до изграждането на инфраструктурата, изграждането на липсващите връзки, модернизирането на вече съществуваща инфраструктура, най-вече в областта на електроенергията и изграждането на интелигентни мрежи, също са елементи от доизграждането на вътрешния енергиен пазар. Не може да се осъществява трансгранична търговия без да има чисто физически и материален план необходимата инфраструктура. Комисията осъзнава това. Работим по законодателно предложение, което ще бъде готово през октомври или ноември. Предложението ни визира четири въпроса, които според нас са основни. Очертахме тези въпроси въз основа на обратната връзка за пакета за инфраструктурата. Първо, планирането на инфраструктура. Някои от вас споменаха, че 10 годишните планове за трансевропейските енергийни мрежи са важни, тъй като това е и общоевропейският подход към изграждането на инфраструктура. Комисията споделя това мнение. Смятаме, че Изграждането на инфраструктура трябва да се извършва отдолу нагоре по проекти, предложени от държавите членки. Необходимо е обаче да се приложи и общо европейски подход, т.е. да се очертаят приоритетните коридори в Европейския съюз. Второ, нещо, което бе упоменато от всички заинтересовани страни, са трудностите по процедурите при проектирането. Това са проблеми, с които се сблъскват местните власти и така се поставят пречки пред осъществяването на инфраструктурни проекти. До 10 години трае изграждането, например, на електропроводи. трябва да отчетем тези трудности, с които се сблъскват местните власти, като хармонизираме процедурите по проектирането. На трето място необходимостта от създаване на нормативна рамка, която да даде възможност за инвестиции в инфраструктурата. Инфраструктурата винаги ще е предмет на нормативна уредба. и на регулиране, но трябва да се осигури адекватна възвръщаемост на инвестициите. На четвърто място смятаме, че инвестициите трябва в максимална степен да бъдат финансирани от пазара. Единствено, когато пазарът не може да предостави финансови средства, държавата трябва да се включи. Трябва да се насърчава и ефективното използване на държавните средства, така че да се стимулират и частните инвестиции. Инфраструктурата е свързана не само с изграждането на допълнителни инфраструктурни мощности. В тази област може да се работи и чрез по-ефективното използване на вече съществуващата инфраструктура. При преноса на газ, например, отбелязваме, че една голяма част от преносния капацитет вече е резервирана в дългосрочен план. Става дума за междусистемните връзки но много често тези, този капацитет е само резервиран, но де-факто не се използва. Ето защо е много важно да работим по структурирането на пазара. Не е необходимо да се изгражда нов тръбопровод до вече съществуващ, при положение, че вече съществуващият просто не се използва достатъчно ефективно. Ще се спра и върху кръг, кръга от въпроси за вече постигнатите резултати по доизграждането на вътрешния пазар и в областта на разделянето на собствеността между производител и оператор. Резултатите не са изцяло отрицателни. Постигнахме и доста положителни резултати. Ще ви дам за пример пазара на гъста в Западна Европа и реакцията му на динамичните промени в областта на търсенето и предлагането в световен мащаб. Търсенето бе сравнително ниско, а предлагането сравнително високо. Това се отрази веднага върху цените на гъста в цяла Западна Европа. За съжаление, Източна Европа не реагира по същия начин на тази динамика, но реакцията показа, че пазарите вече започват да функционират. Друг пример е решението на Германия след инцидента в Фукушима да изведе от експлоатация своите АЕЦ. Имаше много оживени разисквания за въздействието на това решение върху цените – но представителите на германската мрежова агентура на срещата на 20 юли отбелязаха, че въздействието върху цените е било много краткосрочно, че пазарите са реагирали – увеличава се а, нивото на електро, на обема на електроенергия и газ, които се търгуват на thorough competition throughout the value chain. For example, you do not have enough competition на спот пазарите няма все още достатъчно ниво на конкуренцията в областта на производството между отделните държави членки. Продължават да доминират определени държави производителки. Трябва да следим развитието в тази област заедно с националните регулатори. Трябва да продължим да работим и по отношение на пазари, търговията, извинете, на дребно. По отношение на разделянето на собствеността, не съм толкова песимистична. Доста държави членки прилагат именно този модел в националното си законодателство, най-вече в областта на електроенергията. Немалко държави членки прилагат именно този модел в областта на електроенергията. Някои дори дават възможност на операторите да вземат самостоятелно решение и самите оператори също прилагат модела на разделяне на собствеността. Убедена съм и в това, че операторите на преносни системи ще продължат да се еманципират. В следствие от разделянето на собствеността и обмена с мрежата на европейските оператори на преносни мрежи, се създава една нова динамика. Така операторите вече гледат на себе си като на автономни субекти, а не само като на малкия брат или сестра на големите доставчици. Има и примери за управление на трансгранични мрежи. Това също внася нов динамичен елемент. Трябва обаче отблизо да следим развитието в тази област, така че по-колебливите на ниво държави членки или на ниво дружества да подходят по-сериозно към разделянето на собствеността като към нов бизнес модел за стимулиране на конкуренцията. По отношение на диверсифицирането на източниците на доставки, доста от вас говориха за Каспийско море и Набуко. Преди малко споменах, че ценообразуването в Западна и Източна Европа следва различни тенденции. Тенденциите в световен мащаб по различен начин се отразяват на двата региона. Причината според мен е, че Източна Европа продължава да е зависима от отделни доставчици и няма много големи възможности за диверсифициране на източниците си на доставка. Тук се намесват и регионалните интереси. Става дума за капацитетите за съхраняване и пренос. Тук ще спомена възможностите за изграждане на терминали за втечнен природен газ. Възможно е подобни терминали да се изградят в региона на Бал... при Балтийските държави. но този въпрос трябва да бъде уреден на регионално ниво. Комисията трябва да въздейства на националните регулатори, така че те да си сътрудничат с регионалните власти до голяма степен на регионалното сътрудничество между регулаторите функционира добре. Мога да дам за пример Западна и Северна Европа. Там се осъществява добро сътрудничество между националните регулатори, но подобно сътрудничество не е установено в много други региони. То не е така добре изразено в сектора на газа, както в сектора на електроенергията. През май месец изискахме от отделните региони да ни представят работни програми за своя принос към доизграждането на вътрешния енергиен пазар. До момента такива програми са ни предоставени само за газа, но не и за електроенергията. Ще изискаме да ни се представят програми и за електроенергията, така че да знаем как отделните региони могат да допринесат за вътрешния пазар по отношение на доставките. Попитахте тук каква степен, в каква степен държавните органи могат да действат като дружества, като инвеститори. По този въпрос комисията е готова да разгледа предложения, представени от отрасала, но не възнамеряваме да поемем инициативата за изграждането на подобни структури. Всяко предложение, представено ни от отрасала в тази посока, трябва да бъде разгледано от гледна точка на разпоредбите за конкуренцията. Ако няколко доставчици искат да доставят газ, то неизбежно те ще се конкурират на европейските пазари. Тоест, закупуването на газа няма да е проблем. Проблем ще е продажбата му и мисля, че отрасълът трябва да ни направи предложения по този въпрос, които с готовност ще разгледаме. Въпросът за прозрачността, който бе повдигнат от много от вас, е, касаеше е, активите за пренос и множество от е, енергийните компании. Наистина има а, нужда от по-голяма прозрачност в енергийния сектор. Аз самата съм работила в телекомуникационния сектор и бях шокирана, когато започнах да работя там, колко мра... малко прозрачност има там. Дори за комисията е много трудно да получи информация за съдържанието на дългосрочни договори, за структурата на дяловете. Така че трябва да продължим да работим по всички тези точки. И мисля, че вече бе направена важна стъпка в правилната посока. Парламентът е много влиятелен, опитва се да подобри системата на регистрация на търговците. Това ще подобри прозрачността. Правилата за отделяне също трябва да са по-прозрачни. Защото първият въпрос, който ще зададем на националните регулатори, когато разглеждаме процедурата за сертифициране, е детална информация за това кой притежава, кой е собственикът. Така че това въпросът за прозрачността е важен. пазарите капацитети. Това е въпрос, който гледаме, на който гледаме с голям интерес. Ако тези пазари могат да помогнат за инвестициите, нека гледаме на тях с отвореност. Но както знаете, дяволът се крие в детайла и трябва да гарантираме, че когато има интервенция или когато позволяваме интервенция в пазарите, не бива да убиваме положителните сигнали за това в кои области инвестициите са успешни. Важно е мерките, които се вземат, да са пропорционални, добре насочени и да не водят до ефекти, чрез които се прехвърлят отрицателните моменти в други сектори. И въпрос, който често съм обсъждала с властите на Обединеното кралство. Ако се вземе цялата сфера на производство на възобновяеми енергоисточници, но и на атомната енергия, от гледна точка на формиране на пазарите и ценовите сигнали, ако тези ценови сигнали бъдат отделени а, от е, формирането на пазарите, тогава каква ще бъде тяхната стойност? Много важно е да изследваме, да анализираме нещата и в крайна сметка да стигнем до конкретни разсъждения за това, евентуално как да се промени структурата на пазарите, ако е, попаднем в една нова парадигма, в която множество производства ще трябва да бъдат е, свързани с съответни мерки, чрез които се намесваме в пазарите. Елементите, свързани с ценообразуването, недостига на енергия и домакинствата, които усещат ефекта от либерализацията на инвестициите, е много труден въпрос. Примерът, който бе даден от Полша и съответните фази на кризи в енергийно отношение, недостатъчните инвестиции, санирането, което трябва да се осъществява, са въпроси свързани с сигурността на доставките и потребителите. Необходимите инвестиции а, са въпрос, който е а, много тясно свързан с въпроса за цената, която потребителите могат и са склонни да платят. Защото ако погледнем домакинствата в Европа днес, независимо от дохода на тези домакинства, все още се ползват от регулирани цени. И това е голям а, въпрос, защото особено когато такива регулирани цени, а, а, когато тези цени са много близки до а, цените на енергия на едро. А, знам, че това е важен въпрос. И като комисия трябва да продължим да наблюдаваме този въпрос и продължават процедурите за неизпълнение на общностното законодателство по отношение точно на такива регулирани цени. Целта ни не е да кажем на държавите членки, че подобни регулирани цени по дефиниция трябва да бъдат забранявани, но искаме да гарантираме това регулираните цени да са добре и правилно насочени и държавите членки да правят диференциация между потребители, които наистина се нуждаят от закрила чрез, конкрет, чрез конкретни, специфично насочени към тях регулирани цени, от тези потребители, които не се нуждаят от подобна защита. И с развитието на конкуренцията и на пазарите, ние трябва да сме в състояние да насочваме подобни регулирани цени към уязвими граждани и потребители, които се нуждаят от тях. И мисля, че това е най-ефективният начин да се помогне на тези потребители, които са уязвими и бедни. И от наша гледна точка държавите членки продължават прекалено своеволно и свободно да използват инструмента на регулираните цени. А, използването на инструмента на регулираните цени по един много свободен а, и своеволен начин има един а, доста отрицателен ефект, а, включително и върху инвестициите а, и инфраструктурата. Не знам дали има някакви други аспекти или някой въпрос, който е бе зададен и на който съм пропуснала да отговоря. Ако е така, моля да ми напомните с удоволствие. Ще отговоря на тях. Ако няма време сега, мога да го направя на двустранна основа или в писмен вид. Много благодаря, госпожо Бернардс. Много конкретни въпроси имаше, много конкретни отговори. Много благодаря за това. Ще се възползваме от предложението ви. Мисля, че ще бъде полезно, ако получим един списък, а не огромно изследване. Списък, в който се посочват проблемите и дори се посочват отделни страни, в които има проблеми. Ние, аз ще си помисля дали да не отправим към вас писмено запитване, така че наистина да видим отделни моменти, аспекти, по отношение на които да следим нещата, да видим нещо променя ли се и как. Благодаря ви много за участието. С това обявявам точка 5 от дневния ред за изчерпана и преминавам към старата четвърта, новата шеста точка. Ако гостът е тук. müssen noch ein, zwei Minuten warten, bis der Computer nicht nur da ist, sondern... Чакаме още една-две минути, не само да пристигне компютъра, но и да бъде свързан. Ето го. Сега трябва да бъде свързан. Мазар, оно. It works. Well, somebody told me that it yes. should. Oh, wonderful. Okay, ladies and gentlemen. И така, сработи техниката и продължаваме с шеста точка. Mr. Green, der uns aus der High-Level-Expertengruppe für Key Enabling Давам думата на господин Крин от а, а, експерта група на а, високо равнище по а, ключовите технологии с голям потенциал. Много важна точка е това в дневния ред на нашата комисия. Господин Грим. Много интересен а, документ сте ни предоставили. Нали така? Добър ден, госпожи и господа. Благодаря ви, господин председател. За мен е особено удоволствие да говоря пред изключително важната парламентарна комисия ИТРЕ. Аз представлявам работна група за ключовите технологии, създадена през юли 2010 година. Разполагате, предполагам, всички с екземпляр от нашия доклад, който излезе миналия месец. Позволете да ви запозная с основните моменти в е, доклада и да ви помоля да ни помогнете при прилагането на е, препоръките в него. Смятам, че този доклад е, би следвало да го намерите за особено интересен. Виждате тук списък на тази експертна група на високо равнище и тя според мен е представителна за водещите специалисти, преподаватели, научни работници. нашата прогноза е, че ако в най-близко бъдеще не се вземат спешни мерки, ще се стигне до загуба на изключително голям брой работни места в много а, от избирателните райони на територията на Европейския съюз в най-високо специализираните сфери, високо платени работни места и те ще изчезнат много бързо. Затова съвсем набързо ще ви запозная с основните моменти в новия доклад и после ще се радвам да чуя и вашите изказвания. Първо основните моменти, анализ на силните и слабите страни, рисковете и възможностите и някои от идеите за това как вашата високопрестижна парламентарна комисия може да ни помогне да приложим нашите препоръки. Експертна група приспра е, 6 области – нанотехнологии, микроелектроника, волтейци, материалознание и производство на нови материали. Те бяха подкрепени от комисарите на заседание на колегията. Защо тези шест области на, технологиите? Ще обясня с прости думи. Ключовите технологии с голям потенциал, са от е, решаващо значение за е, производство много продукти. Да, вземете, да вземем, например, вашите мобилни телефони. Имаме електронен чип, естествено, имаме а, е, нови високотехнологични материали, имате а, волтайка, а, имате фото а, а, възможности, като снимате а, а, и имате също и комуникационни технологии на ново високо равнище, а именно идентификация на абоната. А, технология, а, фото фотография, биотехнологии, може да откриете в почти всеки е, е, материал или е, продукт. Всеки продукт, който вземете а, е, към днешна дата, съчетава ключови технологии, без а, е, които не би могло да се произведе. Последен пример автомобил. Там има много електроника. Около 70% от стоеността на е, МПС-то днес се дължи именно на електротехниката. Имаме биотехнология, а именно а, изклю а това са изкуствени материали за гумите. Имаме и нови материали и напреднала, високо напреднала технология за монтажа на автомобилите. И а, тези технологии участват а, като звена в а, целия процес а, за придаване на стойността. От проблема до решаването му може да обърнем поглед към автомобилопроизводението, електрониката или други индустрии, които са важни за европейската економика. И ще видим, че всяко звено на доставка е свързано с тези ключови технологии. Затова те са необходими, за да разработваме продукти, които пък ще доведат до запазване и създаване на работни места, които пък ще задвижат напред европейската економика. Сега а, анализа на силните слаби страни заплахите и възможностите. Европа продължава да води в това отношение. Тези, които са по-назад, в жълто се показани, подадените е, заявления за патенти от е, Съединените щати. Зелената линия показва патентите в е, Източна Азия. А, синята линия, която долу-горе хоризонтално се движи, са патентите на Европа. От гледна точка на патентите, Европа още участва в състезанието, но виждате как набира скорост Азия. Не говорим е за копиране. Става въпрос за разработки, за ново знание в областта на правата на интелектуална собственост. Водеща е ролята на европейските компании в това отношение. Ето тук са изброени някои от тях. Виждате техните имена. Така че ако е, говорим за потенциала на Европа, искам да ви покажа къде се намираме. Взех три примера от различни сфери, които може да са интересни за вас като парламентарна комисия. Например, акумулатори за, електри... за електромобили, биоетанол и а, а, соларна а, и слънчева енергия. А, гледах да не осложнявам нещата. Трите триъгълника представляват дялът от а, патентите а, в а, трите основни региона на света Америка, Европа и Азия. Виждате в областта на акумулаторните батерии 30%, щатите, ние сме по-добре 31% и Азия 87%, може, извинете, 35% може да сте изненадани, но е така а, кръг, а, елипсите а, показват производство и работни места. 87% от производството на акумулаторните батерии се извършва в а, Азия, там са всичките работни места. 1% за Съединените щати, 0, 0 за Европа по отношение на високотехнологично производство на акумулаторни батерии. Искам сега да ви покажа какво правят хората в тази сфера. В резултат от всичко това има една надпревара в разработката на нови акумулатори за електромобилите. Това е информация от Рено, от ръководството на тази компания. За тях какво става? Азия 3,3 милиарда евро за миналата година като а, за електромобили 2,5 милиарда за акумулаторни батерии, защото това е сърцето на един електромобил. <clears throat> Вижте за Съединените щати, вижте накрая за Европа. Огромни средства се е, харчат е, над 1 милиард е, евро. Как може да имаме бъдеще в електромобилостроенето без това. И после виждате а, разходите за електромобили в Германия и Франция, където е основното потребление. А, през януари президентът Обама каза в своят обращение към а, а, Съюза – това е много важен адрес, също толкова колкото адреса на Кенеди, който изпрати човек на Луната. Тук се казва, че трябва да се отчете промяната на правилата по отношение на създаването на нови правила. Ето тук на средата в червено пише трябва да градим по-бързо от останалата част от света. После дясно долу взе а, има цитата от създателят на Intel. Там казва да привличаме чужестранните производители в Америка. Тоест, производителите от другите страни трябва да защитават производство в Америка. В резултат всичко това е изключително агресивно се действа на федерално и щатско ниво за привличане на чуждестранни инвеститори. Байсеф, основен производител, на а, акумулатори, има своите мощности а, в а, Съединените щати в резултат на една огромна безвъзмезна финансова помощ. А, около 50% от разходите за изграждането на производствени мощности са финансирани от правителството на Съединените щати. А, с, а, погледнете как стоят при нас нещата и какво се прави за насърчаване е, е, на подобни инвестиции, какво прави Генерална дирекция конкуренция, например. Ние губим а, над преварата за а, привличане на такива а, високотехнологични производства, губим пред Китай и Съединените щати. Сега да погледнем производството на биоетанол. Отново водеща а, тук а, в тази сфера виждаме с триъгълниците 36% Европа, 34% Штатите и 23% Китай. А да видим сега производството. 54% в Съединените щати, 5% и то бързо падат в Европа абсолютно сме е, скъсали връзката между е, нашите, е, нашата наука и нашите производители. Ще се подобри ли положението? Бразилското правителство през юни, например, обяви, че ще инвестира минимум 18 милиарда а, за, в а, сектора за производство захарна тръстика и етанол общо 6 милиарда от Европейската инвестиционна банка. А почти нищо в сравнение с това, което е необходимо, за да се конкурираме. Отново насоките, дадени в Съединените щати от Обама, подема кампания за привличане на тези производители. И е, ИНЕОС, водещ а, производител, революционен а, в разработките. А, им, а, 50 милиона помощ от Американското Министерство на енергетиката за изграждане на производствени мощности в размер на 130 милиона евро и 75 милиона евро а, гаранционен фонд за финансирането. Пак виждате, най-добрите, най-водещите се привличат а, от а, други региони в света. Накрая третия пример за фотоволтайката. А, Европа има най-голям потенциал тук. Както виждате, 77% от глобалния пазар е тук. Той е тук край нас в Европа Погледнете един а, вестник, който ви падне. Днеска в самолета ми дадаха International Herald Tribune. А, там има Филипс а, фон, а, Вюртенбург в а, а, Германия, застанал а, на фона на тази а, а, инсталация а тя не е европейска и сигурно няма да бъде. 29% от патентите са в Европа, 27% в Съединените щати. Ние водим по патентите. Дайте да видим сега производството. Самия пазар е в Европа. При нас би трябвало да държим а, и производството, защото 77% от световния пазар е тук, но ние имаме по-малко 13% от производството. Какво посочи това? Ето анализа на нашата група, който искам да ви покажа. той не, би, не, не може да се го вижда другаде. Ние искаме да се яви никъде по вестниците, защото вижте какво ще ви кажа. Вижте как върви ситуацията от 2001, 2004, 2009 и 2010. Показвани са с, с националните флагове националността на фирмите. Пред 10 години 6 от водещите 10 производители на фотоволтични клетки бяха от Европа. 2010 една, една самотна водеща европейска държава. Въпреки, че голямата част от пазара е европейски, въпреки, че говориме до втръсване за фотоволтайка. Къде са другите? Това са американски фирми, те а, водят 2000 и десета Вижте Азия. Азия има 4 от 10 2001 година, 2 за 2009 и 2 за 2010. Кой зае мястото на тези държави? Ето кой. 8 от 10 водещи производители на фотоволтаични елементи днес са от Китай. А до, за до година мисля, че още по-ясно ще стане картинката производството на фотоволтейци не е трудно. Просто трябва да имате дългосрочна визия, трябва да имате структуриран кредит. 21 милиарда кредит, предоставен от китайското правителство, от държавни банки в Китай. Това не са е, пазарни лихви европейските банки не могат да предоставят заеми по непазарни лихвени нива. Ето едно изследване, което показва тенденцията Джинко Солар, което не е от водещите. Е, за сега има 7, 4 милиарда заеми. Значи представете си какъв дял ще добие а, до година. Ето тук а, по отношение на а, Германия решението и да премине към а, а, източници. Виждате, тези всички а, работни места, които изчезват, отиват в Китай. На практика сме стигнали до долината на смъртта, на долината между познанието и пазара. А, по, о, за фундаментални изследвания а, ние а, изоставаме харчим повече от а, Китай и от Штатите, имаме повече патенти, но не може да ги а, преведем на езика на пазара или поне на установеният устойчив пазар. Какво трябва да направим? А, преди да стигна до а, там, ще ви покажа а, как изглеждат нещата в други области по отношение на веригата на стоеността в производството на лед. Виждате, червеното е материал, новите материали, зеленото е, е чиповете, жълто компоненти, е, синьо системите, светителните е, тела. Китая драматично набира скорост. има 30% подпомагане от китайската държава. Те дават много повече пари за производството от страна на стимулиране на потреблението. Китай има една програма за а, осветени с, с а, LED клетки градове. Това означава, че за Гуандонската а, провинция, например, 19 милиона ще се вложат само в демонстрационни проекти. А, Генерална дирекция а, енергетика има 10 милиона инвестиции за такива проекти, за да се е, конкурират с Китай. А, мисля, че Китай се разтрепериха гащите като чу за това. И така, има и други области, където имаме а, е, водещи позиции в науката, например нови магнитни а, памети, Рам МРАМ от Франция, Оспитек е водеща фирма за подобряване на научните постижения, се създават нови фирми Крокус Technology, но тази фирма не можа да си намери финансиране, за да изведе разработките си до пазара. Закупиха ги Руснано от Русия, за да се е, осъществява производство там, също както правят американците за акумулаторните батерии за електромобилите. Тъй, че ние не печелим в а, надпреварата излезе през май междинният доклад на съответната комисия по новите технологии на Съединените щати с има сходни а, констатации. Те се справят доста добре, при тях няма долина на смъртта. Те изграждат технологична а, инфраструктура, а не инфраструктура на знанието. Защото ние много говорим за знанието, но не говорим за тази инфраструктура. Те искат да има колокиране на производството и свързаните с производството развойни и научни дейности. Защото а, така вървят нещата. Науката върви след производството, а не обратно а, когато се установи на едно място. Освен това, те имат различни а, инициативи за това да догонят или а, да държат първенството си пред Китай. А, на 28 септември имахме а, заседание по на тези въпроси, но за сега всъщност какво сме направили? Ние не можем да дадем равнопоставеност на производителите, за да ги привлечем в сравнение с Штатите или Китай. Китай 80 от 190-те водещи инициативи в Китай са насочени към иновационни технологии. Направихме сравнение по фундаменталните дейностите в областта на фундаменталната наука, приложната наука и разработките. В зелено е финансирането на фундаменталните научни изследвания. Дадени са данни за Китай и Корея. Ето тук и щатите. Китай 11%, съгласно научният съвет на Съединените щати и 11% за фундаментални изследвания, 32% за приложни изследвания и 56% за прототипиране. А, в Корея долу-горе е също съотношение 24% фундаментална наука, нещо подобно около 30, 32, 32% за приложена наука и 44% за разработки. За а, в Съединените щати 24 на 28 и пак почти половината за транспониране на тези технологии в вид, в който може да се внедрят в а, производство. Какво става в Европа? За Европа нямаме обща концепция, събираме от държава, от отделните държави 36%, защото ние се борим да имаме повече публикации с, нашите научни среди, повече патенти. И тук не може е, на европейско ниво да се обобщат нещата, защото не гледаме на процеса по този начин, просто съвсем в общи линии. А, така ще дока, и в бъдеще ще се съсредоточаваме а, върху фундаменталните проучвания, прототипите остават на заден план. Ако не се обърне внимание на тях, няма да е, променим картината. Това е анализа. За първ път се представя той, където и да било, пред когото и да било. И аз искам сега да попитам Европейския съюз и Европейската комисия в частност, какво точно говорят, какво преговарят по отношение на развойната дейност и изследванията. На къде ще се движи Европа? Това са неща описани подробно в доклада. Аз ви представих само три а, от основните теми. Първата ни препоръка е да превърнем тези водещи технологии в приоритет. На второ място трябва да обърнем внимание на технологичната готовност в Европа. В момента ние се обръщаме само към първите четири стъпки от показаните тук тъмносини, а останалите от пета до девета не ни интересуват. Това са въпроси, които са твърде близо до пазара и т.н. Да, обаче Съединените щати и Китай не се притесняват поради тези причини да не им обръщат внимание. Третата ни а, препоръка да подобрим дефинициите, това го казах, и четвъртата да променим а, баланса в финансирането на програмите за развойна дейност, изследвания и иновации. 25% примерно, ако имаме а, а, ако има другите държави, ако по 25%, а, защо ние да имаме повече и да не обръщаме внимание изобщо на това как да се докарат разработките до пазар. И накрая, а именно факта в Съединените щати, ако ви финансира Министерство на енергетиката или друга а, държавна организация, вие трябва да внедрите съответният интелектуален продукт първо в Штатите. Логично звучи. Същото е в Корея, да не, да не говорим въобще за Китай. Ако ви финансира държавата, се експлуатира, се въвежда в експлуатация интелектуалния продукт първо в родината си. В Европейската комисия няма такова изискване. Значи ние финансираме огромни проекти за фотоволтаици, за акумулатори, Както ви показах, виждате къде се прави се правят разработките, тук идват, взимат лицензии а, и отиват да ги произвеждат другаде. А ние работим с а, кабинета на а, комисарите Барние и е, а, Тагиан, Тажиани за да имаме една конкурентоспособна политика в областта на интелектуалната собственост. А, така че почти 6 милиарда или каквото се предвиди за следващия а, период от 2014 година. Нямаме защита а, за това, че а, продукта на тези инвестиции ще се експлуатират първо в Европа. Накрая, трябва да можем да съчетаваме финансиране от различни програми. Много просто звучи, на практика почти неосъществимо. И накрая, по държавната помощ поискаме да има клауза за приравняване на финансиранията, така че Европа да може при стратегическо на от стратегическо значение да влага толкова пари, колкото влагат и други а, партньори. Ние не може да го правим за сега, защото има правила налагани от Генерална дирекция конкуренция. И не напоследък, а, трябва да създадем Европейски съвет по въпросите на технологията и развитието. Виждате, а, как стоят нещата по отношение на лицензите и а, патентите. Ние сме а, водещи в това отношение. Няма да е лошо сега да, наложи, да постъпим по същия начин към финансирането на инженерните дисциплини, да създаваме инженери, които ще движат а, технологичния процес. Ние имаме само една стипендия от този съвет за а, общо 400 инженери, които работят при нас. Много ги бива а, за финансиране, като например разни охлюви и други неща, но за инженерните науки все не стигат парите. И така имаме три предложения за това как председателя и вашата уважаема комисия може да ни помогне. Извинете за дързостта. Но първо ще ви помоля да ни помогнете да препоръчаме на Европейската комисия колко е важно веднага и напълно да се премине към прилагане на препоръките от този доклад. Мисля, че това е отрешаващо значение за Европа теми като, например, правото за въвеждане в експлоатация на правата на интелектуална собственост. Първо в Европа. Второ, да се обръща внимание на разпределението на, финанс, на бюджетите за, финал, за а, фундаментални изследвания, приложени за разработки. Изглеждат прости неща. Ще ви помоля да ни подкрепите. На второ място да поискаме ясни и недвусмислени конкретни суми, които да се е, заложат в бюджетите за изследвания и иновации, които текат в момента при сегашния кръг от преговори. И накрая ще ви помоля уважаеми господин председател и вас също, може би през следващите 6 или 12 месеца да организирате едно пълно изследване е, за пречките пред осигуряването на равнопоставеност на европейските технологии от ключово значение. Мисля, че за да запазим високоплатените работни места в вашите избирателни райони, трябва да ни подкрепите. Благодаря, господин председател. Е, Много ви благодаря. Впечатляваща беше тази презентация. Много информация. Веднага искам да започнем разговора. Първи има думата госпожа а, Гростет. Благодаря, господин председател. Бих желала да ви поздравя най-сърдечно за презентацията, която току-що ни представихте. За съжаление, тя не ни изпълва с увереност, защото вие ни показахте с тази презентация, ни доказахте, че Европа куца след а, останалите пазарни сили комисията е направила предложение за 2012 година. С всеки изминал месец обаче ние изоставаме все повече. Благодаря много за еднозначното представяне. Вие представихте аргументи, които са приети преди няколко месеца. Аз съм а, докладчик на ЕНП за европейската индустриална политика и трябва да ви кажа, че някои а, неща, които изнесохте в своята презентация, се задържаха вече в нашия доклад, но в по-малко прецизна степен. Вие хвърлите светлина върху различни аспекти. Ние забелязахме, че ние наистина трябва да променим своите правила. И ако не ги променим, преди всичко правилата за конкурентно способност, няма да постигнем напредък. Вие казахте или предложихте изслушване ние се нуждаем от такова и трябва да привлечем у нези колеги, които работят в комисията, в комисиите, в които се разглеждат въпроси свързани с промишлеността и конкурен... конкуренцията. Защото в нашата комисия ние сме убедени в това, което вие проповядвате и ние искаме всички заедно да се намираме от правилната страна. При нас има консенсус. Трябва да постигнем обаче консенсус и при нашите колеги, които а, отговарят за а, конкуренцията. Ние трябва да ги убедим, трябва да ги а, накараме да ни слушат. Вие говорихте за изследвания ние продължаваме да се притесняваме от изтичане на мозъци, от това, че ни напускат високо квалифицирани учени. вие казахте и доказахте в своето изследване, че нашите университети вече не могат да се конкурират. Значи продължава да има изтичане на мозъци. успяваме ли да привличаме високо квалифицирани учени от трети страни? И важен е също въпросът за това как да влезем в комуникация с населението, да преодолеем различни предразсъдъци и резерви по отношение на нанотехнологиите, например. Нещата започват, ако щете, дори и съпротивлението от Комисията по околна среда на парламента. Много колеги се страхуват, много колеги изразиха притеснения. Ние, разбира се, също искаме да опазим околната си среда и здравето на гражданите. Въпреки това обаче, трябва, ако искаме да постигнем прогрес, наистина да представим в правилната светлина интересът към тези нови технологии, към тези иновации, и нещо, което вече се споменава в доклада за иновативните промишлености. Ние сме убедени в това, че е абсолютно необходимо да се предприемат мерки. Трябва да положим усилия за това нашата околна среда и е, социалната среда е, да е, бъдат информирани. Ние трябва да променим своите правила за държавната помощ също така правилата, отнасящи се е, до създаването на върхова европейска индустрия. Преди няколко години успяхме да направим това, но, в наш... но днес тези правила вече са устарели. Вашето описание е много интересно, но честно казано, то ми внушава страх от това изследване, ние оставаме с впечатление, или вие създавате впечатление, че Европейската комисия е глуха за вашите аргументи, а това е много сериозно обвинение. Имате ли контакти с държави членки, с представители на отделни държави членки в съвета, така че и съветът да напредне по този въпрос? В кризисни времена е трудно да се постигне напредък, но вие предлагате изход от кризата и възможности за създаване на нови работни места. Госпожа Мадурел. Благодаря, господин председател. Аз бих искала да благодаря от името на моята политическа група за вашето присъствие тук в комисията, да ви благодаря за отличната презентация. Поздравявам вас, поздравявам и цялата група а, експерти за постигнатия напредък. Ние споделяме вашите коментари, споделяме вашия анализ и много точно а, взимаме под внимание а, онова, а, което ни представихте. Може да разчитате на нашата подкрепа. А, от всички аспекти, които вие ни представихте и които са споменати във вашия доклад, бих желала да се спра на два момента, които ми се струват много важни. По отношение на това или в тази връзка бих искала да задам два въпроса. Първо, що се отнася до създаването на нови капацитети и преодоляване на отделянето а, и така разграничителната линия между изследвания и пазар. Вие повдигнахте въпроса за това а, как да да се справим с проблема за интердисциплинарността. Въпросът за мултидисциплинарността, това е един от най-важните въпроси, който бе повдигнат. Внесени са и изменения в тази посока, които са приети, изменения по посока на засилване на интердисциплинарния те аспекти в комисията. Когато обаче се а, стига до конкретни действия, а, е имало резерви а, както от страна на комисията, така и от страната на учените. От вашия доклад става ясно, че основният проблем, който сте констатирали, е свързан с убеждаването на контрагентите. Как смятате, че може да се преодолеят пречките? Как може да се създадат интердисциплинарни подходи? А що се отнася до капацитетите, следното. Какви нови компетенции следва да бъдат разработени? Какви нови учебни програми да се подготвят? Как да се адаптира образователната система, така че да се преодолеят тези различия между пазара и между научно-развойната дейност, как да се създаде наистина възможности да бъдат обучени съответните човешки ресурси, за да се постигнат целите, които сте описали. госпожа Тронтман. Благодаря, господин президент. Président. particulièrement remercier euh, qui благодаря, господин председател. Позволете ми най-сърдечно да благодаря на господин Крим, който направи едно много важно изложение, особено като се има предвид и настоящият момент. Обмисляме Европейската рамкова програма и по-нататъчната си стратегия. Водим разговори с Съединените щати, Китай и държавите Брико за измененията в климата. В рамките на тези дискусии установявам, че тези държави не споделят нашето становище за необходимостта от прилагане на етични критерии. Те споделят обаче необходимостта от екологосъобразни технологии и научно-изследователска и развойна дейност. И инвестират е, именно в тези области, за да са конкурентоспособни в бъдеще. Ние обаче, както каза господин Карим, не прилагаме правилната стратегия. Не инвестираме в подходящи области, така че да си осигурим конкурентоспособност е, в бъдеще. Това трябва да ни наведе на по-сериозен размисъл за бъдещите ни решения. Ще направя няколко кратки препоръки, които ще ни помогнат да осъществим предложеното от госпожа Кростет за сближаване на становищата на колегите тук в парламента. Трябва да инвестираме в технологиите на бъдещето, най-вече в областта на производството. Ще задам няколко въпроса. Първо, по отношение на правилата ми прави впечатление, че редица бараншове и по-точно редица области на дейност на комисията трябва да бъдат преосмислени. Трябва да преосмислим политиката си на ниво Европейски съюз, да обмислим как да си осигурим подкрепата на държавите членки. Европейската комисия трябва ясно да заяви къде точно са разположени отделните изследователски екипи, с кои предприятия си сътрудничат прилагаме програмата Еразъм, защо подобно на Съединените щати да не установим кои са младите изследователи, които се нуждаят от подкрепа и не им предоставим подкрепа в рамките на следващата рамкова програма. Съединените щати разполагат с федерална агенция, която отговаря за регистрирането на съвместни патенти на територията на Съединените щати. Трябва да приложим подобен подход. като обърнем внимание и на режимите за данъчно облагане. Трябва да намерим начини за стимулиране на научните разработки. В моя избирателен район, във Франция, успяхме да привлечем дружества за технологичен трансфер с помощта на данъчни облегчения за изследователска дейност. но също същевременно отбелязваме, че производителите се изнасят от Европа. При нас не са установени най-добрите производители. Структурата, за която говорихте, технологичният съвет, наистина ли изпълнява тя функциите си? Привлича ли технологии и изследователи? Докладът поставя един принципен въпрос, а именно въпроса за ангажираността на всички заинтересовани страни, не само на парламента. Въпросът ми към господин Крим е следният. Говорихте за европейските програми, но не се спряхте подробно върху ефекта на този доклад. Какво смятате, че трябва да направим? Трябва ли да започнем от самото начало в областта на финансирането на изследванията на европейско равнище? Колегата Ламбертс. Господин Крим, преди да премина към същината на изложението си, нека ви задам един конкретен въпрос. Сумите, за които говорихте, става дума за държавни средства, нали? Първият ми въпрос. Разликата в сумите, инвестирани в фундаментални и приложни изследвания и в разработки, по-различни ли са, ако се вземе предвид частното финансиране? Наблюдават ли се същите разлики по отношение на частното финансиране? Ще се съсредоточа върху финансовата страна на въпроса. Няма да говоря за нормативната рамка. Ще говоря за паричните средства, защото не можем да не пренебрегнем ситуацията, в която се намираме. Нямаме излишък от пари в брой, така както е в Китай. Дружествата в Китай получават голям обем финансиране при изгодни условия от държавата. Не можем да осъществим подобен подход тук в Европа. Не знам как тук бихме могли да упълномощим дадена банка или отрасъл да предоставят финансиране в такъв голям размер, както то се предоставя в Китай. Особено като се има предвид, че нямаме излишък от финансови средства. С други думи, трябва интелигентно да разходваме това, с което разполагаме като средства. Какво препоръчвате? препоръчвате да увеличим или да намалим средствата, инвестирани в фундаментални научни изследвания. Ако препоръчвате да ги намалим, на къде да ги насочим? По-скоро към изследвания, свързани с практически дейности, с промишлеността. Второ, Европа инвестира в мащабни проекти. Един от тях е ИТЕР. Независимо от това дали ни харесва този проект или не, предстои ни да инвестираме между 10 и 20 милиарда в него. Сума, която не можем да си позволим. Предстои да се инвестират и над 10 милиарда в проекта Галилео, От вашето изложение оставам с впечатлението, че не би трябвало да инвестираме средствата си в такива проекти. Мисля, че не можем да си позволим да инвестираме в проекти, които след 50 години я доведат до някакви практически резултати, я не. инвестираме големи суми в проекти, които няма да ни дадат конкурентно предимство и пренебрегваме такива, които биха могли да ни дадат такова предимство. Инвестираме по-скоро в широко мащабни проекти. Но това ли са подходящите проекти? Намираме се в ситуация, в която не сме в състояние да мобилизираме държавни средства в голям размер. През следващите 10 години по-голямата част от финансирането ще бъде предоставена от частния сектор. В... В момента не смятам, че разполагаме с излишък от държавни средства. Но като слушам колегите от Комисията по економически и парични въпроси, оставам с впечатлението, че че се инвестират много големи средства в такива широкомащабни проекти. Оценявам вашата откровеност за настоящата ситуация, но какво ще ни препоръчате по отношение на избора, който да направим при инвестирането? Следващият оратор, господин Тойрер. Благодаря. Позволете ми да ви благодаря и от името на групата на либералите. Изложението ви беше много интересно. Политиката в областта на технологиите и новаторството ще бъде решаваща за економиката на Европейския съюз в бъдеще. Първият ми въпрос тук на последните редове малко трудно виждахме екрана. Бихте ли могли да ни предоставите екземпляр от изложението си? Вторият ми въпрос бе повдигнат току-що от колегата Ламбертс. Моето становище е същото като неговото, а именно с оглед на настоящата финансова ситуация, мобилизирането на капитал от частния сектор ще бъде от голямо значение в бъдеще. Особено голяма роля играе Китай. Китай постига особено голям успех при износа и има големи държавни резерви. Тези резерви се дължат на това, че приходите, печалбите от износа не отиват в джоба на работниците. Не знам дали е желателно тук в Европа да следваме този модел. Би било прекалено просто да кажем, че ще решим проблема с публични средства. Не мисля, че това е толкова просто. Да вземем за пример фотоволтаиците в Федерална република Германия. Те в голяма степен се финансират от държавата. Въпреки големия размер на субсидиите, не постигаме обаче желаните резултати в тази област. Въпросът ми към вас е следният. дали в Съединените щати инвестициите на държавата водят до по-висок производствен капацитет в някои области, въпреки че съответните патенти са регистрирани тук в Европа. С други думи, стига ли вашата група до заключението, че има пряка причинно-следствена връзка между по-високия размер на държавните инвестиции и увеличаването на производствения капацитет? На практика възниква въпросът дали броят на регистрираните патенти е подходящ е, индикатор. Миналата седмица посетих е, няколко новосъздадени предприятия. Там е, ми казаха, че не желаят да регистрират патент, тъй като не искат да споделят технологията си с други. Опасяват се от конкуренция. Опасяват се също така и от високите разходи, свързани с регистрирането на патент. Какво е вашето становище по въпрос? Благодаря, госпожа Херцог. Благодаря, господин председател. Ето тук, на това място съм, от Унгария съм. Представенето ви беше чудесно, много ми хареса. Ще се спра върху три въпроса. Първо, финансовата страна продължение на много години бях докладчик за перото от бюджета на Европейския съюз, заделено за конкуренцията. И ще ви цитирам само няколко цифри. Споменахте, че през следващата година едно дружество в Китай ще получи 7,6 милиарда евро. не разполагаме с тези суми в Европейския съюз, но общият размер на средствата за седмата рамкова програма се равнява на заема, който ще получи едно единствено дружество в Китай. 7,6 милиарда. За да увеличим обхвата на тези технологии са ни необходими финансови средства и то на ниво Европейски съюз. Ако увеличаваме само обхвата на програмите без да предоставяме необходимите средства, няма да постигнем нищо. Второ, споменахте промишлеността, Вече от много години говоря за промишления отрасъл, но нека се спра и върху законодателните мерки. Бях докладчик в сянка за директивата РИЧ за регистрирането на химикалите и въздействието и върху производството на батерии. Много електронни играчки, например, се задействат с батерия. Законодателните ни правомощия са огромни. Можем да окажем по този начин огромно въздействие върху промишления сектор. Дадох ви за пример батериите, мога да ви дам за пример и биоетанола и правата на интелектуалната собственост. Това е Второто, на което искам да се спра, именно, че от основно значение е интелигентната, добрата нормативна рамка. Когато говорим за изследователска дейност, обикновено си представяме нещо много възвишено. Но вие споменахте няколко съвсем прости неща, като, например, осветителните тела, биоетанола – Етанолът може би не е най-вълнуващата молекула в света. Осветителните тела сигурно също не са особено вълнуваща тема, но това са прости теми, които са в основата на нещата. Бих ви помолил същото това изложение да направите и пред съвета – Проблемът ни е съветът. Когато разговаряме с съвета, не разговаряме с комисии като нашата, а с министри. Министри на финансите, например. Те не се интересуват от неща като биоетанола или осветителните тела. В момента се съсредоточават по-скоро върху паричните въпроси. Това трябва да се промени. Трябва да се установи връзка между промишления отрасъл и онези структури, които отговарят за вземането на решенията. Съжалявам, че толкова много се разпрострях, но наистина много държа на промишления отрасъл. Госпожа Фан Бранд, благодаря господин председател, ще бъда кратка. Много благодаря за презентацията. Вие говорихте за избирателите, избирателните кръгове, за правата там. Много от ние всички чувстваме това, което вие казвате, но много по-добре е да имаме конкретни цифри и доказателства. Ние споделяме тези притеснения и трябва да задвижим нещата. Смятам, че всичко това, което казахте и предложенията за подобряване на ситуацията са правилни. Вярвам наистина, че има липства на управление на ръководни примери в това отношение вие наистина посочвате проблемите в Европа, конкретно в тази сфера също така. Въпросът не е свързан само с липса на пари. Ние харчим много пари и отделяме пари за научно-развойна дейност, но нека бъдем справедливи. Ние трябва да приоритизираме и точно в тази област имаме трудности. И както господин Ламберт каза, това е начинът по който функционира Европа Това, което трябва да правим е да инвестираме повече и да поставяме приоритетите именно по отношение на тези а, технологии, а, които са с, с голям капацитет а, и потенциал. Е, тук става дума не само за парите, които се инвестират в научно-развойна дейност, но и в следващите стъпки. Е, и тук ролята на парламента е важна. Онова, което наистина обезпокояващо е, че ние нямаме конкретни цифри. Това, което ни показахте за Европа, това наистина е притеснително и това е нещо, за което тази комисия трябва да се бори. Е, онова, в което не вярвам обаче, господин Крайне, е, че това са единствените причини, поради които ние имаме проблеми, за да направим разграничението. Това са краткосрочни причини, но трябва да има и други причини. Трябва да а, сте ги разгледали. Не, сме чели, а, не съм чела още а, доклада, ще го направя, но а, изследвали ли сте, например, защото естествено, че има различия между държавите членки, но все пак трябва да има някаква принципна обща култура в държавите членки, нещо, което представлява истинска пречка за напредък. Например, даден човек иска да изгради нова а, фабрика а, и да реализира тези технологии. А, това може да го направи извън Европа за 6 месеца. В Европа той все още ще попълва документи и досиета а, и ще чака разрешителни. Може би ние можем да използваме тези технологии с а, ключов потенциал, за да гарантираме Uh наличието на лаборатории не само в технологиите, но и по отношение на разрешителните режими. Това е може би нещо, по което трябва да работим. И последното нещо, в което вярвам много, няма цифри, но има известни индикации. Европа беше, наред с Съединените щати, водеща световна сила. Ние имаме хората, имаме мислещите хора, имаме интелекта. И аз си мисля, че не, че нямаме вече тези мозъци, но ние се страхуваме като а, хора, като индивиди да поемаме рискове. И това е свързано, свързано и с политическото време, в което живеем, но и с образователната ни система. Това, разбира се, е нещо, което трябва да си го поставим като дългосрочна задача, но трябва да реформираме образователните си системи. И пак казвам, това е дългосрочна мярка, но трябва да е част от това, което правим в това отношение. А, госпожа Тоя. Благодаря. Благодаря много за този доклад. Вие вече а, а, забелязахте, че а, докоснахте сърцата ни. Е, защото възоснова на цифрите, на убедителното представяне, вие изнесохте факти, неща, които вече сме е, забелязвали, на които сме обръщали внимание, но някакси не сме ги виждали в този специфичен разрез и сравнение с други световни сили. Аз исках да помоля председателството и координаторите на политическите групи да помислят по това как бихме могли да използваме от тук нататък важните послания от това обсъждане. Може би бихме могли да се обърнем към съвета с тази тема, просто за да продължим да обсъждаме тези въпроси и за да изработим конкретни предложения за действия подобни а, явления ни изправят а, пред факта, че Европа няма а, подходящо поведение, че и липсва политическа визия. Ние се нуждаем от а, един съвместен европейски интегриран подход, който обхваща различни а, подходи, иновационна политика, изследователска политика, космически технологии и така нататък. Въпросът е Европа иска ли да се заеме с този въпрос? Има ли капацитет за подобни стратегически начинания? Точно в тези кризисни времена се чуват гласове против, но аз мятам, че точно в тези времена а, трябва да акцентираме върху тези въпроси. съответните средства на Европа. Колегата Херцог много добре познава тези аспекти от бюджетната комисия. Тези цифри са известни. Става дума за ограничени финансови ресурси. Необходимо е и бихме могли да обединяваме национални средства, европейски средства, за да постигнем по-голям ефект. Как можем да правим това? Съвместни програми, е, чрез съфинансиране между държавите членки и Европа. Може ли това наистина да се осъществява? В много случаи всеки защитава собствения си дял комисията, държавите членки и ние не можем да постигнем голям напредък. Въпросът е как да а, е, постигнем сътрудничество между отделните сфери. Без споменат, бяха споменати научно-развойната дейност, структурните фондове. Част от тези фондове се използват за разработването на технологии. Всичко това обаче се прави на принципа на лейката. Чрез това се насърчават и успешни проекти, и не толкова успешни. Важни са и правилата. Вие посочихте Франция, посочихте и друга, една друга страна, в, която, в които сме имали известни инициативи, по отношение на които никога не постигнахме напредък не сме надхвърлили пилотните проекти поради липса на средства. Всички ние познаваме подобни малки проекти, които биха имали голям потенциал. Проблемът е свързан с финансирането, проблемът е свързан с упростяването на процедури, патентни проблеми има също така. И вие сте прави. Много често се инвестира в много голяма степен в различни публикации, но нещата не се реализират в конкретни патенти. Има най-различни механизми. Къде да започнем въпроса? Е въпросът? Дали при процедурните въпроси, дали е, да обърнем внимание на данъчните аспекти. В има конкуренция между държавите членки. Дали е правилно да всяка държава членка да се конкурира с другите и да се опитва да предлага по-привлекателни условия? Не бива да допускаме дъмпинг в това отношение в рамките на Европа. Въпреки, че Италия никога не се е опитвала да, да стане атрактивна, но това, което е важно да не допускаме научен дъмпинг в Европа, а, напротив, да работим съвместно и, както каза колежката, трябва да запишем на отделни картончета и да видим къде е нашия капацитет, къде са възможностите. Значи, първо ние трябва да си свършим домашното. И още нещо а, по отношение на практическите заключения. Ние имаме Институт за технологиите а, или множество институти, които а, трябва по правилен начин да използват средствата си как изглеждат нещата а, в това отношение? Какъв е опитът ви? А, чуха се а, изречение във връзка с Европейския съвет за изследвания и технологии. Ние не знаем как този нов орган а, точно ще... Какви ще бъдат взаимоотношенията му с другите съществуващи органи, агенции и така нататък, да не се стигне до разпиляване на дейността и на задачите. Благодаря много. Много въпроси бяха зададени. Позволете и аз да добавя няколко въпроса към нашия гост. Ужасно интересно беше. Много интригуваща беше тази презентация. Остава въпросът, зададен от много колеги, защо толкова много познания имаме и не успяваме да постигнем висока степен на използваемост. Някакси има един прак, има някаква пречка. Не успяваме да постигнем нещата на практика. сложни са процедурите ли, липсва финансиране ли, или причините са свързани с някои политически решения, които в крайна сметка осложняват живота на практиците. въпросът е свързан с това какъв да е подходът ни. Защото в крайна сметка аз си задавам въпроса как ние правим законите. Дали чрез някои конкретни законотворчески стъпки ние не осложняваме производството в Европа. Може би сме го направили а, и трябва да имаме предвид това, но да не се оплакваме след това, когато губим индустрия. И да сме наясно, че когато губим следва да има процеси на преразглеждане, може би да се кажем, все пак не се ли налага да преразгледаме някои части от законодателството и струвало ли се наистина да ги приемем? Какъв е ефекта от тях? Така че това са важни въпроси, защото тук говорим за законотворчество и трябва да помислим какво е отражението, какъв е ефекта на практика. И се намираме в много интересно място в дискусията. Водим ли дебата, трябва да говорим задълбочено и до край. Въпросът към вас е колко процента, кое, кой от тези фактори колко процента генерира или предизвиква? Каква е, колко големи са тези технически проблеми? Финансирането, разрешителните, може би самите ние в някакъв процент сме, като дял сме виновни за това, което се случва като законотворци. Господин Крин, Сигурно въпросите бяха доста. Ще ви дам възможността да отговорите. Благодаря. А, господин председател, благодаря за всички въпроси. Ще отговоря от началото към края. Госпожа Гростетер, за контактите искам да ви кажа, че три от държавите членки Франция, Германия и Обединеното кралство съответните министри нали, Бесон за Франция, който отговаря и за науката и за висшето образование. Та трите държави, веднага след излизането на доклада, излязаха с едно общо писмо, подписано от тримата министри, в което напълно подкрепят е, препоръките от доклада. Ще предоставим е, това писмо на председателя и секретарията на вашата комисия. Подобни писма очакваме от Полша и Испания. Разбрахме, че забавенето се дължи на лятната, на летния сезон, а, и отпуските много силна подкрепа получихме от няколко държави членки. Те е, изрично настояха препоръките на доклада да бъдат приложени изцяло. Там се говори, например, за е, конкретна линия на финансиране за множество ключови технологии, т.е. за повече от една. Реалността е, Знам, че Николцина поставиха въпроса, понеже имаме много дисциплинарност. Знаете, че имате и фотоника тук и телефония в един а, телефон, който прави снимки, а не е само една технология. В, та, тези технологии попавят, попадат в правомощите на различни генерални дирекции – е, имаме такива, които са към комуникациите, е, примерно технология. Имаме материал знанието, което се занимава, е, с него занимава Генерална дирекция по изследванията и така нататък. Но за сега нямаше положителен отклик на тези писма от министрите. Тоест, там където не трябваше, не се объединяват тези е, ключови технологии. Според тях, например, фотониката си остава в комуникациите, а, пък технологията за екрана и клавишите на телефона са друга, е, друга е, дирекция. Тук има представители на Генерална дирекция и индустрията. С тях ще имаме среща идната седмица. Но е факта, че основните е, бюджетни линии са в рамките на основните е, генерални дирекции, а на нас не трябва е, един кохерентен подход към тези проекти, които обединяват множество ключови технологии. Шест, например, са основните, които ние сме откроили. Може да ги обединим в едно, за да може да се направи един а, продукт, не може да се обикалят а, всички генерални дирекции. Представете си а, какво е, ако се опиташ да ги събереш на едно. Ако не реагираме, например, по отношение на смартфоните, знаете, Samsung ни водят. Те имат за технология, за екрана, за тачскрин, знаят, знаете за технологиите за чипове и така нататък. Ние сгубихме един голям пазар. Тоест, държавите членки ни подкрепят, но трябва и комисията да ни подкрепи за изтичането на мозъци. Примерите, които дадах за новосъздадените фирми, ами хората отиват там, където им дават пари. Вярно е, губим а, мозъци. Опитваме се да привлечем най-добрите технологични експерти. 7 милиарда а, евро за а, а, учени. Ако обаче сте учен, който се занимава с изучаване на а, охлюви, а, съответно Европейска агенция ще ви финансира повече, отколкото ако се занимавате с а, изследвания на телефони. 10 а, а, водещи, примерно, от екипа трябва да са професори от университети, защото нали, те трябва да са с една водеща места. А ние говорим за технологии, за инженери, за онези хора, които могат да изведат а, а, науката от университета и да я доведат на пазара. А, нямаме съвет за Европейски съвет по изследванията и технологиите. Имаме за науката и изследванията. Например, когато бях в Ирландия, създанахме такъв за наука инженерни науки и технология. И тогавашния, с тогавашния ирландски министр няколко месеца водихме преговори, за да не се сведе това само до наука. Защото ни трябваше, настоявахме да останат инженерните науки и технологиите вътре. Това е нещо, на което трябва да се обръща внимание, се подчертава, се поставя там акцента и науката и технологията. Значи, а, добрите науки, е, добрите намерения трябва да се преведат в, е, на езика на действието. Може би може да ни подкрепите. Още нямаме официален отговор от комисията по отношение на спирането на изтичането на мозъците. Не става въпрос да се дадат повече пари, въпросът е да се дават там, където е необходимо. Благодаря ви за въпроса. Госпожа Мадорел, за разрива между капацитета по отношение на разрива между университетите и пазарите. Аз съм ръководил подобни програми и аз съм способствал за няколко, създаването на, на няколко нови а, е, технологични фирми. Според мен университетите не са замислени така, че да могат а, е, наведнъж да а, е, минат по целия път а, от А до Я. М трябва да имаме а, цялата инфраструктура, за да се мине по целия път, от науката до пазара. Имаме прекрасни организации в Европа, които се занимават с, с изследвания в Англия, Финландия, Франция, но много пъти сме говорили, участвал съм в много такива събития, където се говоря, говори за общите европейски съоръжения в някаква област, но никъде не се говори за общите европейски технологии. Значи не става въпрос за повече пари, става въпрос за умно разходване на средства. Ние в света сме единствената формация, която харчи много повече от всички останали за фундаментални науки. Просто няма смисъл всичко това. Имаме съставките за да реагираме добре, а, но реалността е, видяхте го на скалата от 1 до 10 за технологичната готовност. Първо, едно е а, е, стъпката на фундаменталната наука и 10 е продукта на пазара. Ние сега финансираме продукти само на стъпки от 1 до 4 от комисията. Някак си си представяме, че точка Пета, която е прототип и лаборатория, може да е твърде близко до пазара. Абсолютна простотия. А, отговорът от 1 до 8 се финансира в Азия и в Съединените щати. Значи факт е, че има разрив между университетите и пазара и чудесните хора, които имат Европа, не им се дава възможност да решат тези задачи, защото решението се възприеме като твърде близко до пазара. На практика няма законодателно-нормативна пречка, отговаря на изискванията на Световната търговска организация и така нататък. А ако имаме финансиране, ще видим и по-силно участие на индустрията в рамковите програми. Пада участието на индустрията. Това е отделна тема за дискусия, но тяхното участие на, на представителите на а, индустрията пада в рамковите програми, защото не могат да работят с това, което ги интересува. Карат ги да заобикалят, да търсят вратички, защото се дават пари за фундаментални изследвания. Има прекрасни хора, те могат да свършат тази задача, просто трябва да им ги въоръжим с а, нужното, а, за да спечелят битката. За казахме с това фотониката в генерална дирекция, дирекция ЕМСО не може без нови материали да правите обаче фотоника, защото пък тя е в друга дирекция. мисля, че това е, е доста иллюстративно. Как да решим въпроса? Ние говорим за три основни стълба. Първо, технологичния капацитет за да се запълни пропаста, идентифицирана вече между реалността и университета. Трябва да дадем възможност на съществуващите ресурси да ги финансираме, да могат да се е, конкурират с проекти, в които се казва аз имам готов прототип Макар че ще... Е, а, а не да го даваме на някой, който да почне от нулата, от фундаменталното изследване, нищо, че му трябва 3 години да го докара до там, че да стигне до прототип. Там доста въпроси остават без отговор. Госпожа Тропман, три точки споменахте. Благодаря за изказването ви. Първо говорихте за правилата на играта. Ние в Европа сме свързани ръце. Искам да кажа, че дори ако една държава членка иска да подкрепи някоя от водещите си компании в водеща стратегическа област, примерно Гренобалската гренобълската фирма Crocus Technologies, е водеща световен лидер в производство на, магнити, на магнитни памети. Не може да им се даде 50% безвъзмезна помощ, защото Генерална дирекция конкуренция ще възроптае, въпреки че това означава, че ще дойдат няколко десетки или стотици милиона допълнително инвестиции. За това индустрията отива другаде. Казват, просто няма равнопоставеност. Искам да кажа, че самата индустрия щеше да харчи повече, ако това беше по-лесно. Много хора споменаха Китай, ние не искаме, разбира се, да копираме тяхта система, ценностната ни система е друга, съгласен съм. Но Съединените щати, Съединените щати могат да го правят. И с прелазерна прецизност да набелязват ключови фирми, ключови области и идеи, да а, се обръщат директно към тях и да ги привличат. Примерно, гер... ние имаме във Франция водеща фирма в магнитните памети. В Германия водеща фирма като BASF за акумулаторите. Как да се конкурираме с Съединените щати? Трябват ни по-интелигентни правила. Казахме, че в септември ще говорим примерно с тези клаузи за задължително допълване на финансирането. А, нещо, което в Съединението, в Съединените щати съществува. Много дискусии ще имат, несъмнено, но се надявам, че след това ще дойдем и ще ви запознаем с дискусиите и с резултатите от тях. Що се отнася до въпроса дали да имаме политика на разработките. Трябва да имаме интегриран подход, да излезем от тази долина на смъртта, т.е. да имаме технологическа инфраструктура, инвестиции в технологии, в а, пилотни индустриални а, производствени линии за прототипи. Индустрията, примерно 3-5 или повече години няма да а, печели но ще произвежда а, а, прототипи, за да, за, а, да посее семето на нови пазари, да ги а, подготвя и развива. Трябва да а, им помогнем за тези пилотни а, е, а, е, производствени линии. А, господин Ламберт, вие казахте, че огромните средства в бъдеще ще бъдат от частни източници. Съгласен съм с вас трябва да дадем възможност на индустрията е, да е, прави и е, тези инвестиции, да разходва тези пари. Има една такава програма в общите технологични инициативи. 8 милиарда, мисля, милиона, извинете, останаха неразходвани, защото не можаха да се разберат по условията. Една промяна лека в условията на тази програма, която да позволи да се правят такива инвестиции в а, подобни технологии, а не примерно да се фърлят парите в една дупка и да се гледа какво ще излезе, излази от нея. А, има доста електронни фирми, които могат, а, знам, да правят индустриални проекти съвместно. Един милиард евро, като 50% инвестициите са от индустрията. Те са готови. Ако може да променим просто една от разпоредбите е, за, е, в тези правила съвместните технологични изследвания. Обърнахме се към комисара Нели Крус и казахме, вижте, 400 милиона миналата година ви останаха, защото държавите членки, индустрията не можеха да изготвят съответните прави, съответните на правилата проекти. Ето какво ще стане, ако променим тези правила. Мисля, че всички програми на комисията можем да ги разгледаме от тази гледна точка. Сега за мобилизирането, обединяването на индустрията около големи а, идеи. Да, съгласна съм. Особено за ключовите технологии ни трябва именно такова обединяване. Трябва ни производствена мощност от глобален мащаб. Губим обаче поради правилата за вътрешна конкуренция, защото Германия, примерно, защото го защото това е германско. Дрезден е, е водеща в е, производство на микроелектроника, е, приемаше ИНД, имаха възможност е, да се наложат е, като световен лидер мисля, че около 28% общо беше е, субсидията от федерални и други източници. 8 години от тогава Миналата година друг инвеститор закупи а, Дрезденският а, обект и решиха да а, съкратят дейностите, защото просто техния обем не беше достатъчен за конкретна способност. А инвеститора искаше еди колко си милиарда, а милиона, извинете, евро и искаше същата сума да я даде и германската федерална държава. Германските ор- органи отговориха положително. Имаше, е, разбира се, има защо да не местиш нещо от а, е, място, което с, а, е, му дава възможност да функционира добре. Нали, имаш хората, имаш а, съоръженията, така така. Обаче, а, генералната дирекция на, от Европейската комисия каза, че 28% не може. В резултат на това производителя отиде в Штатите. Около 2000 нови работни места се създадоха в Нью Йорк. А, там е новия завод. Дрезденския завод е, как да ви кажа, на доизживяване. И все заради тези регламенти за вътрешния пазар, които пречат на държавите членки да правят това и онова. Общата субсидия беше много по-малка от няколко стотин милиона евро. Възвръщаемостта. Гледахме Интел в Ирландия, Ести в Франция гледахме Дрезден, та, е, годишната възвръщаемост за економиката от такав, такъв завод е над 500 милиона евро годишно. Имаме данните, може да ви ги дадем. Германската субсидия щеше да се изплати за две години. Ето за какво става въпрос. И въпреки това не, а, имаше а, блокиране на идеята. В резултат от тези правила за вътрешния пазар германската економика бе блокирана. Та за това става въпрос. Значи има инвеститори. Аз през годините съм се срещал с а, много от тези водещи инвеститори. На практика цяла, всяка седмица нашата експертна група има такива срещи. Та те имат готовност, но просто няма възможност загубата на микроелектрониката в Дрезден беше една загуба не само за германското правителство. Следващия въпрос за мобилизиране на часто финансиране, водеща роля, да, мисля, че същия коментар като на въпроса на господин а, Ламберт. Цялата история с фотоволтейците, мисля, е просто подигравка. най-големия научно-изследователски институт в Германия е в Фрайбург, мисля, около хиляда души. Огромен институт. и те а, а, са единствените, които остават а, а, сред десете водещи компании. Една германска компания до година може да изпадне. А, значи имаме а, а, едно много стабилна а, основа, фундамента и по-нататъка изпускаме нещата, защото не сме ги обмислили до края. Та, а, съгласен съм, нямаме е, желаните резултати. А, не става въпрос само за парите. Става въпрос за това, а, че това поколение европейци се, превижда, се е, превръща в най-експлуатираното по отношение е, на мозъчен потенциал и а, интелектуална собственост. Няма причина за, за няколко месеца нещата да се оправят. Просто допълнете тази кауза. А ако не искат фирмите да реализират първо интелектуалните си права тук, прав им път. Но, иначе, Филипс, а, всички големи наши фирми участват а, в а, такива финансиране от правителството патентни фо, а, програми в Съединените щати и там трябва да упражняват правата си. Големи европейски фирми, значи спазват американските правила и участват там, значи и ние може да го направим. И защо трябва да чакаме до 2020 година, за да почнем и ние да го правим? Трябва нещата се разглеждат в широк контекст. Не става въпрос само за пари, става въпрос за правила. За коментарите от колегата от Унгария. Не става въпрос за повече пари, става въпрос за по-умното им харчене. Тези 400 милиона, които казахме, дето останаха от търговете за обществените поръчки миналата година. Само ако бяхме променили правилата, можехме да ги а, освоим. Законодателни правомащия. Да, съгласен съм и го казваме в нашия доклад. Така че по отношение а, на а, а, диодите, за осветителните е, тела. Да, там а, съм съгласен, това може да се направи. Съветът а, е, е, по конкурентно способност с удоволствие ще направим едно изложение при тях, но предполагам, че за да стане това ще трябва а, вие да а, ни поканите. Сега към коментарите а, на госпожа Ван Брента за държавите членки. Имаме силни връзки с тях. Както казах, има това, имаме те трима министри подписали писмото. Пазите данни на комисията има много примери за това. 14 работни групи с водещи фирми от индустрията. Генерална дирекция индустрия разполага с всичко това и се надявам вие да имате достъп до тези разработки. Имаме много данни за това. Следващите 6 месеца може да се задействаме. Някои от фирмите казаха, че могат. И доста убедително го казаха. Обеден съм и, че вие можете да проучите този въпрос. Последния въпрос от този край на залата – за включването на регионите и други заинтересовани лица. А имаме такава ключова препоръка. Поискахме да се даде възможност за съчетаване на финансиране от различни източници по един и същи проект. В момента водим дискусии с комисаря Хан по интелигентната специализация на регионите. Това е уникална възможност. Те е, също са откроили ключовите технологии като важна за тях сфера. Това може да се съчетае с структурните фондове и с някои от инициативите по рамковите програми и тогава може много бързо да се задействат неща. Тоест региони, които идентифицират важни технологии или ключови а, за тях индустрии, могат а, да направят една обща инициатива с генерална дирекция, иновации и така нататък. Тоест имаме конкретно такава препоръка за съчетаване на финансиране, защото сега представете си колко е трудно да се опитате да следвате правилата по разходването на структурните фондове, съответните им управляващи органи и не може е, да съчетаете тези изисквания с изискването за разходване на фондовете за регионално развитие, например. Е това, което и вие казахте, е, включването на регионите е, трябва да ни позволи да преодолеем това. Когато сме го пробвали, аз лично спомням един такъв пример с Европейския технологичен институт, имаше доста неохотна реакция, т.е. не искаха да дадат на градовете и регионите да играят роля в такива проекти, т.е. имаше доста дърпане в това отношение. За оценките напълно съм съгласен. Имаме такава препоръка. А, така, значи имаме такива ангажименти заявени от индустрията за създаване на определена брой работни места, ако бъдат подпомогнати. С удоволствие ще отговарям и на бъдещи ваши въпроси. Е, най-спокойно ви моля да се обръщате към мене е, най-спокойно, ако имате е, такива и в бъдеще. Благодаря ви още веднъж. Благодаря много. Позволете да съобщя, че утре колегите ще получат в електронната си поща презентацията. Тя е на разположение онлайн. С това приключваме днешното заседание. Утре сутринта ще се видим отново свежи и бодри.